Dear colleagues, welcome back. Скъпи колеги, добре дошли отново в Комисията по економически парични въпроси и в парламента. Надявам, се, надявам се да сте прекарали приятно вакансията си. Желая на всички ви най-сърдечно чистите нова година и очаквам с нетърпение да започнем една нова година на съвместна работа в нашата комисия. Чака ни много работа. И наистина най-искрено ви желая късмет през новата 2016 година. Надявам се, нямате нещо против да приемем дневния ред. Благодаря ви. Имам едно кратко съобщение, с което вече сте наясно, а именно съвместното заседание между Комисията по комисията въпроси и Комисията се с комисаря Московиси ще се проведе след края на нашето заседание от 18.13 до 20 часа 30 минути тук в същата зала. А сега продължаваме с економическия диалог. Бих искал да приветствам с добре дошъл министърът на финансите на Люксембург Пьер Граменя. Той при нашата покана да ни представи резултатите от 6 месеца на Люксембургското председателство. Както знаете, то приключи на 31 декември. И разбира се, днес сме се събрали за да обсъдим резултатите. Имаше много важни резултати в редица области, но ние разбира се се оточим върху ресора на комисията ЕКОН. Както знаете, беше постигнато важно споразумение по много важен законодателен текст, свързан с критериите. Получихме също, постигнахме също така и без съгласия по досиетата за статистическите данни, за текущата сметка и HICP. Знам също така, че имаше напредък в съвета поради за други въпроси, като секюритизацията и разбира се, в областта на данъчното облагане също бяха постигнати много съществени резултати по отношение на обмен на информация относно данъчните постановления. И като цяло бяха много важни 6 месеца за данъчното облагане. Предвидели сме в нашето заседание и економическия диалог в рамките на економическото полугодие и ни беше подготвен и брифинг в контекста на економическия диалог. Пиер, незабавно ви давам думата, след което ще преминем към въпроси и отговори. Пиер, имате думата. Благодаря, Роберто, за любезните думи. Аз бих искал също да пожелая успех на вас и на всички членове на Комисията по економически и въпроси през новата 2016 година. Мнозина ме попитаха днес преди началото на заседанието, мнозина попитаха и в Люксембург дали се радвам на началото на тази нова година и дали се радвам, че приключи Люксембургското председателство. И аз изненадах много хора с отговора си, че по никакъв начин не се радвам на края на Люксембургското председателство. Струва ми се, че преживяваме много интересни времена, изпълнени с предизвикателства. И ми се струва, че в този период, в който се преосмисля ролята на големите, малките държави членки и средно големите държави членки, ротационният принцип на председателството в съвета е много важен елемент за засилване на единението между държавите членки. Важно е и в контекста на институционалното сътрудничество. Ротацията на председателството е много важен инструмент, или поне аз така го възприемам. И в а, контекста на сътрудничеството ни с Европейският парламент, съвета и комисията, мога да кажа, че наистина това беше един прекрасен опит за мен. Надявам се поне в някаква степен да се съгласите с мен, че в много области Люксембургското председателство беше ефикасно и особено в областта, която днес обсъждаме тук, именно економическите и финансови въпроси. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, бих искал да започна с няколко думи за економическият диалог. Свидетели сме на всеобхватно економическо възстановяване. Това че се забелязва в повечето държави членки. Макар и да не е толкова видимо, колкото очаквахме, съществуват и някои рискове за намаляване на тази тенденция заради забавянето на економическото развитие в Китай, но не бива да забравяме и ниското равнище на цените на петрола и на другите основни ресурси. Тъй нареченият доклад на петимата председатели за до изграждането на економически паричен съюз, който беше публикуван на 22 юни, беше важен елемент от нашият общ диалог по економическите въпроси. Разбира се, в доклада се защитава тезата, че трябва да се използват възможно най-ефикасно наличните правни инструменти, за да бъде економически паричен съюз възможно най-устойчив в краткосрочен план и да се приложат също така необходимите мерки, за да се гарантира до изграждането на економически паричен съюз дългосрочен план. И разбира се, задължаването на ИПС не бива да се смята сам по себе си за инструмент, който ще доведе до растеж и по-силна интеграция на економиката ни, която да доведе до създаване на работни места и ще привлече инвестиции. Обсъждахме до изграждането на ИПС в различни формати, в съвета на министрите, в ЕКОФИН, в съвета по общи въпроси, в съвета по когато способност, както и в, в съвета ЕПСКО разгледахме инициативата на Европейската комисия за привеждане в действие на принципите заложени в доклада на петимата председатели. И заключенията, които може да направим този етап, разбира се, са само междинни. Една от полуките, която си извадихме от тези разисквания е, че задопочаването на економически паричен съюз може да се осъществи само чрез поредица от етапи и също така, че краткосрочните въпроси не могат да бъдат отделени от дългосрочните. И ми се струва, че е важно да се отбележи постигнатият консенсус по много теми важни за Екофин, а именно, че по-нататъчното споделяне на риска трябва да бъде съпътствано с паралелно намаляване на риска. Тоест тези два ръководни принципа трябва да вървят ръка за ръка. Друг, друг извод от, от разискването за запушаването на ИПС беше факта, че държавите, които не са част от еврозоната, също трябва да бъдат част от този дебат. И освен това трябва да гарантираме, че целостта на европейският единен пазар на всяка цена трябва да бъде запазена. На заседанието на Екофин през декември започна първото полугодие за 2016 година с размяна на мнение по първият годишен обзор на растежа на Европейската комисия. За първи път процедурата се прилага по начинът, в, по който тя е препоръчана в доклада на петимата председатели. също се обсъждаше на всички заседания на съветите ЕКОФИН и на който бих искал да се спра е въпросът за беженската криза. Разбира се, беженската криза има и своите финансови последици. И съветът поиска през септември от Европейската комисия да гарантира, че тези изваредни обстоятелства, свързани с разходите произхождащи от бежанската криза, трябва да бъдат взети предвид от съвета. И това се случи, тъй като, от комисията, извинете, и това се случи, тъй като комисията излезе с тълкуване на съответният член от договорите, който гарантира възможността за специално използване на финансовите средства необходими за спазване, справяне с дъбърската криза. Сега бих искал да се спра няколко думи на данъчното облагане. Ако си спомняте, казах, че данъчното облагане ще бъде основният приоритет на нашето председателство и ние удържахме на думата си. Струва ми се, че това е и областта, в която постигнахме най-осезаеми резултати. Най-напред ще спомена директивата за автоматичен, автоматичен обмен на информация за данъчните постановления. Тя беше постигната на... Тя беше прията на 8 декември. А, още през месец октомври имаше политически консенсус на съвета ЕКОФИН. И ако си помислите, че предложението на Европейската комисия беше публикувано през март 2015 година, успяхме всъщност да договорим тази директива в областта на нашето облагане само за 9 месеца, което е заключително постижение в една област, която имаме нужда от единодушие при взимането на решение. И Европейският съвет беше похвален за ръководната роля, като изигра в тази област. И аз ми бях свидетел на срещата на Г-20 в Анкара, когато Европейския съюз беше похвален за това, че се превръща в, в водач при прилагането на разпоредбите за намаляването на данъчната основа при хвърлянето на печалбата или те наречените БЕПС. Освен това, на съвета през декември бяха прияти заключения за те наречената директива срещу БЕПС или срещу намаляването на данъчната основа прехвърлянето на печалбата. Никак не беше лесна работата по тези заключения, но се радвам, че успяхме да ги изготвим. Те се съсредоточават и върху факта, че би трябвало да приложим препоръките БЕПС чрез актове на правишното право, за да гарантираме възможно най-голяма правна сигурност, пропорционалност и равнопоставеност. Но едновременно с това се спряхме и на бъдещето на кодекса за поведение в областта на корпоративното данъчно облагане. И отново успяхме да постигнем съгласие по заключение на равнището на съвета, за да се използва възможно най-ефикасно наличният мандат на първо място и на второ място възможности за разширяване на мандата и на трето място възможността да се промени е, начинът по който се изготвя и управлява този кодекс на поведение. Също така, поехме инициативата да обсъдим един много противоречив въпрос. Направихме го на неформалната среща на Екофин в Люксембург. Става въпрос за минималното ефикасно данъчно облагане което всъщност е един въпрос, който се засяга в контекста на препоръките за намаляване данъчната, на борба срещу намаляване на данъчната основа при прехвърлянето на печалбата. Идеята е, че тази минимал, равнище на минимално ефикасно данъчно облагане е тема, която трябва да бъде разгледана много по-внимателно в бъдеще или тема, по която сме далеч от консенсус към момента. след това трябва да се намери някакво решение и по тази въпрос. Също така постигаме споразумение и за отмяната на директивата за спестяванията, но не можахме да постигнем консенсус за ДДС и ваучерите. И накрая обсъдахме и възможността за силно сътрудничество в областта на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Обсъдихме на съвета през декември, като основната цел беше темата да се обсъди и на на 28-те държави и членки и че също така е налична необходимата прозрачност, за да знаем какво правят десете, сега вече 11 държави, които искат да въведат данък в финансовите операции и също така, за да гарантираме, че няма екстериториално последици от данък, който те възнамеряват да въведат. Темата още не е приключила, ще продължим да обсъждаме по време на холандското председателство. А сега няколко думи за финансовите услуги. Разбира се, обсъдихме въпросите свързани с банковия съюз и в частност успяхме да постигнем споразумение за начинът по който ще се финансират финансира единият фонд за преструктуриране на банките. Никак не беше лесно, но успяхме да намерим едно решение, което ще засили надежността на банковият съюз. Решението, което беше избрано, е, е най-малкият общ показател по отношение на европейската интеграция, тъй като се споразумяхме за национални кредитни линии, но това все пак е по добро от нищо и е много важно, че постигнахме това споразумение тъй като а, единият фонд за оздравяване на банките започва своето съществуване на 1 януари 2016 година и това стана възможно, тъй като всички държави членки ратифицираха между правителственото споразумение за фонда за преструктуриране. Като в някои държави членки това се случи в края на месец декември. Европейската комисия излезе с предложение за Европейската схема за спестяване и застраховане. Предложението беше представено прекалено късно, за да може да започнем някаква съществена работа по време на Люксембургското председателство. Само изслушахме представенето от, от страна на Европейската комисия на последното ни заседание на Екофин през декември. По отношение на капиталовите пазари, мисля, че успяхме да постигнем забележителен напредък по една от темите, една от областите, в която има предложение от страна на Европейската комисия и това е областта на секюритизацията. Само за 9 седмици успяхме да постигнем толкова голям напредък, че стана възможно политическо съгласие, постигнато на заседанието на Екофин през месец декември. Целта е да се, гаранти, да се гарантира подобрена секюритизация за в бъдеще, като това, разбира се, е един от основните стълбове на Съюза на капиталовите пазари. Сега радвам, че успяхме да постигнем толкова бързо напредък. Бих искал да се спомня няколко други досиета от областта на финансите, където също беше постигнат известен напредък. Става въпрос за директивата за застрахователното посредничество. Там вече имаше политическо споразумение, изготвихме просто техническата част, също въжи и за директивата за разпощателните услуги. Там също вече беше постигнато споразумение и тази важна директива беше публикувана в официален вестник на Европейския съюз през месец декември 2015 година важен напредък беше постигната по регламента за критериите. Успяхме да постигнем политическо споразумение късно през нощта на заседанието на Екофин през ноември. То беше потвърдено от Кора Пер в края на декември. Разбирам, че все още има няколко технически въпроса, които не са разрушени, но ми се струва, че по регламента за критериите успяхме да сложим край на един дебат, проточил се две години и половина заради скандала с показателят Либор, е ясно, че имаме нужда от по-добри стандарти за критериите и мисля, че намерихме добър компромис. И накрая няколко последни думи за една тема, която може би вашата комисия не следи отблизо. Много Положителна беше атмосферата по време на преговорите за бюджета за 2016 година и за първи път от влизането в сила на договор Лисабона само успяхме да се споразумеем с парламента по бюджета в предвидените срокове и това беше постигнато с единодушна подкрепа от страната на, от страна на държавите членки и с подкрепата на мнозинството на членовете на Европейския парламент. И това допринесе за една много положителна атмосфера в преговорите от между представите на всички европейски институции, за което много ви благодаря. Благодаря ви, господин Гармения. С Да, искрено мога да потвърдя, че вие бяхте на много ефикасно председателство, за което ви поздравявам. Бих искал също така да ви благодаря за отличното сътрудничество с Европейския парламент. А сега преминаваме към въпросите и отговорите. Първо думата има заместник председателят Маркус Фебер. Благодаря. Най-напред и от мен е, весела и щастлива и здрава нова година. Аз а... Е, няма да е, е, кажа много похвали по отношение на данъчните постановления, установихме, че там има доста големи проблеми. Аз съм докладчик по това досие. Направихме с моите колеги предложение за преодоляване на е, трудностите, а именно обмен на информация, който да е задължителен за всички. Непосредствения обмен трябва да е задължителен, както казах, и този обмен трябва да има регресивно действие за всички действащи постановления. Освен това, комисията трябва да има достъп до релевантна информация и в определени случаи да може да действа при неразрешени субсидии, за да се гарантира лоялната конкуренция. Е, тези предложения бяха подкрепени в пленарна зала и беше жалко, че съветът игнорира тези предложения. Бе казано, че обменът е, трябва да е задължителен за трансгранични данъчни постановления. Е, само за 5 години въжи срока за регресивното действие, което е едно ограничение. И Имаше също така ограничение по отношение на субсидиите. Вие обаче игнорирахте позицията на парламента, но подобрихте до някъде позицията на комисията. И за мен е интересно и въпросът, който искам да поставя, върви именно в тази посока как виждате вие ролята на съвета и защо той реагира по този начин? Благодаря. Понякога е, в живота имате чувствата, че въпросите, които се задават, не, не засягат нещата, за които говорим. Сякаш говорим за различни неща. Ние отбелязахме всъщност огромен напредък и то за много кратко време. Ке 20 ни похвали за това, което направихме, така че аз не, не споделям вашето мнение, но ще се спра на въпроса, който поставихте. Аз не знае дали знаете, но не председателството, а страната Люксембург пред, предложи автоматичният обмен да не бъде ограничаван, но тази позиция не бе посрещната с одобрение от всички държави членки. Сега защо срокът бе намален на 5 вместо на 10 години? Ако попитате данъчните власти в държавите членки, те е, ще ви обяснят колко голям колко големи усилия са необходими, за да има регресивно действие само от 5 години. Ние решихме също така, че е разумно да е, има срок от 5 години, защото освен това, в повечето държави членки давността на данъчните постановления е, е, е, има определена давност за тези постановления която е различна. И така, а, за постановление, издадени през 2014 и 2015 години, във всички случаи обменът ще е задължителен. Имаше компромиси и в други области. Важно е да се запази определената поверителност по тези въпроси. Всички държави членки е, успяха да включат данъчните постановления, издадени от 2011 година насам в а, е, обмена на информация, но тук става дума и за конкурентоспособността Искам да приключа само, като кажа, че тази директива е гордост за Европейския съюз, според мен. Thank you, Elisa Благодаря, Елиза Ферейра. Благодаря е, за това, че ни посещавате днес. Е, весела нова година и добра нова година и на вас. Въпросът ми не се отнася толкова до, данъчни, до данъчните въпроси, а до банковия съюз. Както казахте, е, единият механизъм за надзор ще започне да действа от 1 януари, е започнала е вече да действа. Е, моят въпрос е какво е решението. моят въпрос е се отнася до факта, че това, което решава съветът е в ущърп на междуправителственото споразумение. То върви и против интересите на гражданите. Вие класифицирате проекта като по-добре от нищо. Кредитните линии представляват връзката между държавата и банките и гражданите трябва да са информирани за това как е възможно неща, които бе обещано, неща, които бяха обещани на най-високо равнище. Вие цитирахте доклада на петте председателя. Как може неща, които са заложени в на европейско равнище неща, които бяха обещани през юни, не биват изпълвани, не бъдат изпълнявани и биват всъщност отхвърлени през декември. Когато става думат, когато става дума за законодателство всякакви подобни преди предложения, всякакви подобни правила не биват включени. Освен това и схемата за гарантиране на депозитите, въпросът е как ще оперираме в съвета с тази тема. Това е въпрос, който засяга целия Европейски въпрос... съюз. Благодаря, казва министърът. Като председателство ние поемаме отговорността, ние съзнаваме, че за да имаме споразумение, трябва да има единодушие. Вашата критика по отношение на факта за националните кредитни линии, ние не одобряваме ние не смятаме, че накърняваме че взривяваме връзката между банките и а, държавата. Трябва да имаме национални органи, ако така мога да се изразя, национален бекъп. По време на преговорите се случи следното. не може да има резултати в момента за някои страни. Защо? Защото преди да споделим риска, трябва да имаме намаляване на риска и ще трябват 8 години, за да се напълни фонда за преструктуриране на банките, ще трябва да има и пълна европейска гаранция от първия ден за започване на функциониране на фонда. И това беше притеснението за някои държави членки, които не пожелаха да продължат в тази насока така бързо. Регламентът бе ратифициран във всички държави членки. Споразумението между, спор... между правителственото споразумение бе ратифицирано, работната група ще започне работа и дискусията ще започне на, на европейско равнище за европейските схеми за гарантиране на депозитите. Намаляването на риска трябва да се случи паралелно с поделянето на риска. Това е философията, която подпла подплатява преговорите и по която се споразумяхме през последните месеци. Благодаря, казва председателят. Ние разбрахме, че ще намалим риска чрез механизма за преструктуриране на банките, но това е, може би, една друга перспектива. Е, намаляването на риска е хубава формулировка, но понякога може да бъде тълкувана по различен начин. Кейс Уимпер, Благодаря. Добре дошли, господин министр, и благодаря за вашето присъствие тук днес и за вашия преглед на последните 6 месеца. Искам да се концентрирам върху по-доброто законодателство. Само преди една година председателят Юнкер и заместник-председателят Тимерманс говориха за това какво означава по-добро управление, т.е. да се прави по-малко, но по-добре като законодател. Не зная дали привилегия или проклятие, да се водят тристранни срещи. Аз председателствах много от тристранните срещи и участвах и председателствах трилога по критериите. А процесът по принцип не е идеален и аз изпомням, че господин Тимерманс казва, че, казваше, че не бива да се приемат компромиси и лоши формулировки, просто за да се приключат рестанните срещи. И все за това се сещах. И аз не зная дали наистина а, ние постигнахме най-добрият резултат по отношение на законодателството за критериите. А, моят въпрос е, е, смятате ли, че процесът за трилозите не трябва да се промени, за да е, стане самият процес по-ефективен и за да се постигнат по-добри резултати, а не да се е, а не да има такива процедури тежки, които съществуват в момента. Отговор. Въпросът, който задавате е много труден и вероятно ще трябва да се напише дисертация, за да се отговори балансирано на този въпрос. Е, по отношение на директивата за критериите, това, което видях през последните 6 месеца, не е това, което сте получили вие като впечатление за последните две години но в крайна сметка всички преговори трябва да завършат с добър резултат и аз искам да благодаря на моя екип, който работи много, за да подсигури един добър резултат, за да подсигури факта, че основните въпроси, по основните въпроси намерихме компромис. Това, което според мен беше много интересно и аз ще бъда много честен и прям, ние бяхме в една обратна ситуация, която по принцип е нормална, когато става дума за защита на потребителите. Но не гражданите бяха в центъра на обсъжданията. Тук поради много причини. Страната, която искаше да има силна директива, беше по-скоро съветът. А обратната ситуация е по-скоро правилото. Но вашият въпрос е дали искаме да имаме такава директива. И имаше, както и сега, има със сигурност две мнения. Е, директивата е две, на две години и половина. И това е една от директивата, която, която бе приета след започване на кризата през 2008 година. Имаше много несигурности по нея и компромисът, който намерихме, според мен, е един възможен отговор на отворените въпроси. Това искахме и да постигнем. Сега не зная дали вашият въпрос беше по-общ за функционирането на тристранните срещи. А, според мен, по принцип, това е много труден начин да се процедира, особено когато текстът е много технически. Е, след полунощ човек трябва да говори за терминология, за понятия, които вероятно само двама или трима колеги в залата истински разбират и нещата водят понякога до отчаяние. Съгласен съм с вас. А, спомням си за това, което говори господин Тимерманс, но би трябвало да говоря с него и с председателя Юнкер, дали те имат по-добри идеи в това отношение председателят. В една демокрация има много дефицити, но така или иначе една от работещите процедури е са тристранните срещи. Има специална процедура, която е надлингвистична, която трябва да която се прилага именно за решаване на е, спорните въпроси, така че имаме възможности да се намерят е, правно най-обвързващите, най- обвързващите най адекватните най термини и езиково най-адекватните термини. А според мен, тристранните срещи са една, един добър инструмент. Ние ще продължим с тях и естествено ще се опитваме да подобряваме нещата колкото е възможно. Е, на политическо равнище имаме нужда от този инструмент. Според мен е, Европа има нужда от този текст, текст за критериите. Майкъл Койлер. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министр и от мен благопожелание за годината 2016. Искам да задам два въпроса. От една страна, законодателството за автоматичния обмен. Важно е, да, че имаше напредък тук. Важно беше, че нещата се случиха в кратък, в кратък срок. Вашето председателство допринесе много за това, но колегата Фербер засегна точките, които Европейският парламент смяташе, че са много важни, много спешни, а това, което беше готов да постигне съвета, далеч не надхвърляше, даже напротив, оставаше оставаше зад нашите предложения. Трябва ни една, една, една, една възможност за клиринг, една възможност за а, лоялна данъчна конкуренция. Според мен няма е в съвета консенсус по отношение на, една обвързваща, на едно обвързващо законодателство, данъчно законодателство. Освен това, достъпът е, е, до поверителни документи за парламента е много затруднен. Сега вероятно комисията се две ще има достъп до такива документи. Може ли да дадете вашата оценка защо нещата бяха толкова трудни? На второ място, пакта за стабилност и растеж. Вие знаете, че е, е, господин Юнкер, господин Московици искаха гъвкавост, те се застъпваха за гъвкавостта. Според мен този въпрос е много критичен, защото, да, защото бюджетната дисциплина може да бъде подкопана по този начин. През декември нямаше единство по този въпрос, доколкото знам съветът е критичен по отношение на, интерпре... на тълкуването за гъвкавостта на комисията. Може ли да ни дадете е, ясен отговор и ясно тълкование на тези въпроси? Благодаря за благопожеланията. Имаше много е, въпроси и подвъпроси, но ще се опитам да им отговоря. Винаги може да се аргументира и да се чудим дали чаща е наполовина пълна или наполовина празна. Според мен тя е повече а, от наполовина пълна. Естествено, има и възможността за, спонтанно, за спонтанна обмяна, обмен, обмяна на информация. Да видим обаче до каква степен този инструмент ще се съгласува с нашето законодателство. Може да има нужда от определени адаптации. И в този смисъл, по този начин, може би ще може да се отговори на някои от вашата, вашите загрижености. Сега, радвам се, че имаме по принцип заключенията на ЕКОФИН по този въпрос. Те ще, са, те ще помогнат на комисията да разбере в каква насока искат да се движат държавите членки. Може би не всички въпроси, но много от тях би трябвало да се решат от директивата, може би не в самото начало, повечето от, някои, от повечето от въпросите трябва да бъдат решени в първичното законодателство. Това е нещо, което трябва да приемем според мен. Освен той, трябва да видим и как другите актьори ще приемат БЕПС, ще приложат БЕПС разпоредбите. Разпоредбите от БЕПС директивата а именно директивата за изкуственото намаление на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата. А сега за пакта за стабилност и растеж и гъвкавостта. Това е непрекъсната работа. През януари 2015 година имаше тълкование за гъвкавостта по отношение на инвестициите. През ноември и декември имаше тълкуване от комисията как разходите за бежанците трябва да бъдат третирани в спешни ситуации. Това тълкуване може да се приложи естествено единствено в последващия процес с регресивно действие. Освен това, говореше се и за един прак от 0,5%, който трябва да се постигне за да имаме възможността да ползваме гъвкавостта. И така комисията се опитваше от една страна да не бъде прекалено отворена за гъвкавостта, за разходите на, за беженците. От друга страна аз разбирам някои от държави членки, които се опасяват от прекалено много клаузи за гъвкавост в различни документи и области. Но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 Искам да кажа, че от немска страна не всички са доволни с автоматичния обмен на данни и се чудя дали резултатът може да остане такъв какъвто е. И моят въпрос засяга данъчните тайни. Вие казахте, че искате един амбициозен пакет и а, се говореше за един общ централен регистр, в който да бъдат вкарвани основните данни. И с, там имаше съмнение, че е, може да се злоупотреби с данъчните тайни. Аз това не го разбрах. Искам уточнение по този въпрос. И на второ място. Е, докъде е стигнала дискусията с реформата на данъчното законодателство и държавните субсидии. А, говори се за реформа на правото за субсидиите, но моят въпрос е, ако се установи, че има злоупотреби, е, парите, с които е злоупотребено, ще бъдат ли върнати? Освен това, финансирането на тероризма преди известно време и това бе тема на Г20. Я зададох и там въпроса за мерките за спиране на, терори... на финансирането на тероризма. Има резолюция на ОНЕ, в която се казва, че има активи, които трябва да се замразят, активи на ислямската държава, но отговорът беше, че всичко зависи от обмена на информация между отделните държави. А, моят въпрос е как може да бъде подобрен този обмен на информация? Благодаря ви. Във връзка с централния регистр от директивата за автоматично обмен на информация, бих искал да кажа, че да, ще има такъв регистр. Въпросът е дали комисията ще получава имената на упоменатите там компании. Нямаше споразумение между държавите членки в това отношение. Ето защо се реши, че Европейската комисия ще получава анонимна информация. Европейската комисия прие това компромисно предложение, като въпросът беше каква точно информация трябва да се предоставя на комисията. Но комисията одобри компромиса, който в момента се обсъжда също. Е в процес на обсъждане. Относно държавните помощи, Европейската комисия реши, че в случаите, в които е отсъдено, че е имало държавни помощи, те трябва да бъдат върнати обратно. Сега в качеството си на люксембургско председателство бих искал да кажа, че обсъждаме с Европейската комисия начина по който да работи този механизъм. Много въпроси трябва да бъдат решени, не само този за бенефициентите или пък за връщането на държавните помощи. всяка държава може да внесе жалба срещу решението на комисията, но както най-вероятно знаете, решението на Европейската комисия трябва да бъде приведено в изпълнение, въпреки подаването на жалба, което не е много угодно, но това е процедурата. Относно финансирането на тероризма, не сме имали някакви ползотворни дискусии на съвета Екофин през декември френската а, делегация по разбираеми причини а, доста настояваше на този момент, но все още няма окончателно решение, или поне аз не знам да е било взето такова. Съжалявам, че не мога да ви предоставя повече информация по въпроса, тъй като дискусията продължава в момента и ще продължи по време на хуанското председателство. Председателят благодаря Свен Гиголд. Благодаря и, за, и от мен благопожелание за новата година. Искам да благодаря за доброто сътрудничество с вашия екип при е, заключителните тристранни срещи за статистиките за годишните отчети. Е, хубаво е, че ще имаме повече прозрачност в бъдеще, на къде се движат паричните потоци. Ще знаем за това, ще знаем е, кои са крайните потребители и, е, и ще знаем кой прави какви инвестиции. Това е хубаво. Освен това, исках да се спре на две точки най-напред. При Заключенията на съвета за данъчния пакет. При тях съветът установи, че сега при първия законодателен пакет става дума, е, трябва да става дума за прилагането на БЕПС. Но също така по отношение на доклада Доц Нидермайер и доклада на ТАКС 2, по отношение на тези доклади знаем, че там има изисквания, които ще е много трудно да бъдат приложени, особено когато е, е, става дума за регресивно действие. А когато бяхме в Холандия, говорихме за това, че не трябва да има мерки, които да не са глобални, но имаме вътрешен пазар, в който имаме много силни ангажименти. Искам да направя тази препратка, защото тук става дума за институционалната сърцевина, това, което каза и господин Фербер. Парламентът излезе с определени предложения, а нищо от тези предложения не бе прието по отношение на данъчните постановления. Съветът ги игнорира. И това е по принцип лесница в лицето в институционален контекст. Моят въпрос е, колко сериозно взимате парламента и мнението на парламента, когато става дума за данъчни въпроси, след като не, вашата работа не бива по никакъв начин повлияна от нашите предложения? And, uh, initial... Uh, Благодаря ви за въпроса и за положителния ви коментар в началото ще го предам на тези, които така или иначе го заслужават. Простичко бих искал и откровено да отговоря на въпроса ви. Разбирам, че Европейския парламент може и да е фрустриран от факта, че предложенията му за това, което трябва да се прави по отношение на данъците, не само по отношение на данъчните постановления, не винаги се вземат в достатъчна степен. Но от друга страна, нека да погледнем действителността в очите. Данъчните въпроси са в първомощията на държавите членки и затова в съвета трябва решенията да се взимат с единодушие. И вие много добре а, знаете какви са правилата. Сега към това добавете и следното – инициативата БЕПС стигна до успешен край. И това не може да се игнорира. Така че, моля ви, апелирам към вас да разберете, че е важно Европейския парламент да погледне отново приоритетите в данъчната област в контекста на БЕПС. Ако преди две години и половина ме бяхте попитали дали е, ще стигнем до резултат по отношение на БЕП, щях да ви кажа, ще трябват поне 20 години. всички, които бяхме там преди две години и половина там, е, бяхме уверени в това. Но аз присъствах и на разговорите на Г20 и в Лима, и в Анкара, и на пресконференцията на Г20, когато обявихме, че има съвместно съгласие. Наистина трябва да ви кажа, че забележително какъв напредък постигнахме. Трансграничните операции на мултинационалните компании се превърнаха в приоритет за всички държави по света, а това от своя страна означава, че трябва да се преразгледат приоритетите. Не на последно място, за Европейския съюз е важно да не върви напред сам по отношение на данъчното облагане. Освен препоръките БЕПС, бих искал да има и други инициативи. А в БЕПС се съдържат хиляди препоръки. Ако ги вземем предвид и ако го направим своевременно, мисля, че ще сме свършили чудесна работа. Благодаря, Марко Зани. Благодаря ви, господин а, Граменя. А, честита нова година и на вас. По време на Люксембургското председателство ние се приближихме към завършването на Банковия съюз. По-специално с транспонирането на директивата в повечето от държавите членки. За съжаление обаче има частично транспониране на директивата, което противоречи на нейните цели. Целта на директивата беше да се създаде а, солидна банкова а, система в Европа. Директивата за възстановяване и оздравяване на банки. Ако погледнете прилагането на директивата в Португалия, ще видите, че банковите институции там бяха една много малка брънка от банковата система в Европейския съюз. В много от държавите малките депозитари бяха тези, които трябваше да платят най-тежката цена – Въпросът с облигациите също беше доста сложен. Като че ли Европейския съюз продължава да смята, че банковите институции могат да бъдат спасени е, на гърба на дънакопаците и правителствата. Централна банка, която действа като всяка една друга централна банка в света, трябва да бъде използвана като последно средство. Как ще работи банковата система през 2016 година? В случаите, в които имаме централни банки, те не действат като такива. Като че ли в по-големите държави има много банкови институции, които не подлежат на надзор. И в крайна сметка да накоплаците са тези, които трябва да платят. anche se come quella di Kay prima è più una questione... Благодаря ви. Въпросът, който ми зададохте, е, може да бъде изследван в рамките на докторска степен в университета, но ще се опитам да ви отговоря на английски този път. Механизма за надзор, единия надзорен механизъм, влезе в сила преди влизането в сила на директивата. Той действа сравнително добре, а сега вече влезе в сила и директивата за възстановяване и оздравяване на банки. Влизането в сила на директивата не беше а, в особено добър момент, защото периода беше преходен. Имаше много разпоредби, които бяха реализируеми преди създаването на Банковия съюз, но не и след неговото създаване. И това се опитвах да обясна още от самото начало, когато говорих за създаването на Банковия съюз. А ако ме питате как ще изглежда бъдещето, тук стреляме в тъмното. Ще има оздравителен орган, И е добре да имаме такъв, дори това да е национален орган, пак е по-добре от нищо. Благодарение на единния надзорен механизъм разполагаме с добра информация за състоянието на банковите институции в еврозоната. Това беше първата стъпка. Надежността на банковите институции в Европа може да бъде оценена. На следващо място имаме единен механизъм за преобразуване, което е следващата стъпка, която ще направи още по-надежден финансовия сектор в Европа. Със сигурност в общи линии вървим към подобрение – отново ще има моменти на слабост и отново ще има моменти, в които ще трябва да докажем дали можем да работим достатъчно бързо. Защото при подобни проблеми се нуждаем от бързи реакции. Може и да имаме някои съмнения, но нека да дадем а, шанс на този механизъм. Благодаря, Бернар Моно. Добър ден, господин председател. Бих искал да се спра на данъчните постановления, Ирландия и Холандия са сред държавите, които най-често се цитират като държави, които имат благоприятно данъчно облагане за мултинационалните компании. А вие обърнахте внимание само на доклада на комисията ТАКС 1. Като министр на финансите на Люксембург бих искал да попитам каква е волята на Люксембург по отношение на слагането на край на благоприятното си данъчно законодателство. Европейската комисия осъди вашата държава за предимствата дадени на Фиат и на Макдоналдс. Какво ще стане с препоръките на ОИСР? Въпросът се обсъжда в съвета от 2004 година и 12 години след това до никъде не сме стигнали. За какво е според вас Европейския съюз? Господин Шойбел и неговите колеги през 2002 година под подписаха искане против влизането в сила на БЕПС. Защо вие не направихте нищо по отношение на това законодателно предложение? Отговор. Ще отговоря в обратен ред на въпросите ви. Смятам, че през последните 6 месеца свършихме отлична работа, за да подготвим терена и за да може Европейската комисия на края на този месец да представи директива Анти-БЕПС. Успяхме да стигнем с общи заключения по темата. Ако преди 6 месеца ме бяхте попитали дали можех да ви представя съвместни заключения днес, щях да ви кажа, че шанса е 50 на 50 защото това е наистина много амбициозна цел. А относно въпросите, които отправихте към мен в качеството ми на министър на финансите на Люксембург, бих искал да кажа следното. На 1 януари 2015 година въведохме нова процедура за данъчните постановления в Люксембург. Няма да навлизам в подробности, може да обсъдим въпроса по-късно. Та. Винаги сме спазвали правилата в Европейския съюз и ще продължаваме да го правим, дори тези правила да биват изменени. В рамките на 9 месеца успяхме да стигнем до едино споразумение за обмен на информация за данъчните постановления. Затова смятам, че това беше доста голям скок напред, който извърши Европейския съюз по време на Люксембургското председателство. Относно глобата а, заради ФИАТ, а, наложена от Европейската комисия, в момента обжаваме пред общия съд на е, Европейския съюз, защото не сме съгласни с решението на Европейската комисия и начина по който тя смята, че ние сме приложили правилата за трансфер на цените. Ние сме убедени, че сме приложили напълно законосъобразно правилата за трансфер на цените, а Европейската комисия е, като че ли прави едно малко необичайно тълкуване на тези е, правила. Ние не приемаме нейното тълкуване и по тази причина обжаваме нейното решение. На следващо място Европейската комисия не можа да докаже селективния характер при прилагането на правилата, а за да има държавна помощ трябва да има и селективен характер, което означава, че предимство се дава на едно предприятие, но същото това предимство се отказва на друго. Европейската комисия не можа да докаже, че има селективен характер, а това е основен довод в установяването на това дали има държавни помощи или не. Така че сега трябва, подкрепени от тези правни доводи, да обжаваме решението. Започнало е съответното производство по обжаване, така че ние просто следваме пътя на общностното право. Благодаря. Нина, Гил. Не, извинявам се, Данута Хубнер. Правя се председателя. Благодаря. Господин министър, два въпроса. Първо. През декември приключи въпроса за инструмента за директна капитализация в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Сега разбирам, че ще има непряка капитализация заедно с пряката капитализация от държавите членки. Правната форма е доста неясна. Всъщност не е ясно дали имаме ново междуправителствено споразумение или е, имаме такова в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Как ще действа този нов инструмент? Е, инструментът е доста сложен. Та въпросът ми е какво е вашето мнение за този инструмент? Каква е ролята му според вас? Ролята му и в бъдеще? На къде отиваме с Европейския механизъм за стабилност? Това е първият ми въпрос. А вторият е свързан с факта, че имаме няколко междуправителствени споразумения, базирани на национални правни уредби. Това е един вид нова архитектура. Може би някой ден тези споразумения ще бъдат включени към европейската рамка за валутния съюз. Ако погледнете фискалния пакт, ще видите, че там се говори за 2017 година, така че предполагам, че някой вече работи по него. Но въпросът ми е в съвета под някакъв формат. Мисли ли се за начина по който между правителствените споразумения могат да бъдат включени? Какво е мнението ви и за реформите? Смятате ли, че може да има нови междуправителствени споразумения? А може ли да има нов валутен съюз? Той ще залегне ли в договора? Или ще продължим по този е, междуправителствен път? Отговор на господин Граменя. Отново искате от мен да предвидя бъдещето, което очевидно е нелесно. 50% е, може и да греша. Питате за тази нова тенденция на сключване на междуправителствени споразумения. Ако това не е ултима рацио, както казваме на латински, то тогава не можем да решим проблема чрез нормативните уредби на някои държави членки. доста е фрустриращо с оглед на европейската интеграция, защото по този начин казваме, не можахме да решим проблема в рамките на Европейския съюз по правни или политически причини. Но тази нова тенденция на междуправителствени споразумения, които се прибавят към вече действащата правна а, рамка, са новост. Не смятам, че юристите са оценили последствията в тяхната цялост. Затова би било разумно Европейската комисия да помисли, тя е пазителка на договорите и за това трябва да помисли за начина по който тези междуправителствени споразумения си взаимодействат с европейското законодателство. Но по-добре е да действаме по този начин, отколкото да се провалим. Това е прагматично решение, като разбира се, трябва да се изчистят правните аспекти. А относно Европейския механизъм за стабилност, бих искал да кажа две неща. Първо, изключително бързо този инструмент стана ефективен на пазара. Привлича се капитал – на ниска цена, благодарение на механизма. По този начин привлякохме много капитали. Затова за много от нас това е идеалното решение. Така че нека да гледаме с положително око на Европейския механизъм за стабилност, като с това не искам да кажа, че вие го отхвърляхте, но това само по себе си е успех. Благодаря. Нина Гил. July. На 15 юли в нашата комисия, когато ни представяхте приоритетите на вашето председателство, не споменахте пазарните, пазарните фондове. Питам се дали 6 месеца по-късно продължавате да устоявате тази позиция. По време на вашето председателство в съвета не предприехте никаква инициатива за напредък по това досие. Положението на Европейската комисия е на масата пред нас вече повече от две години и половина. И поради липсата на напредък регламента вече държи рекорда за най-дълго разглеждан в комисията ЕКОН законодателен проект. И не смятам, че това е приемливо. Европейския съюз има свои международни задължения. Съединените щати вече гарантираха, че техните пазари са добре и надежно регламентирани, а ние още сме предприели никакви действия. И смятам, че вие носите отговорност за това, поне за последните 6 месеца. Експертите по целия свят ни предупреждават, че секторът на управление на активите е един от областите, където може да изпълни следващата криза. При след това съм убедена, че това няма нищо общо с а, интересите на вашата собствена държава, разбира се, но все пак това е много вредно за целия Европейски съюз и подронва авторитета на всички европейски институции като докладчик аз очаквам от холандското председателство да прояви необходимата отговорност и да, да намери политическата воля за постигане на консенсус с комисията и парламента но за да ви дам сметка възможност да се защитите, ще ни кажете ли какъв напредък постигнахте по, тази, по това досие? Благодаря ви. Благодаря ви, че ми оставяте сянка на съмнение. Действахме зад колисите и се опитахме да видим по кои елементи на текста може да бъде постигнат компромис, но не постигнахме успех. Казахте, че директивата вече от толкова време се разглежда, което е вярно. Също въже си и за директивата за показателите, но там постигнахме успех. Така че не можете да твърдите, че не сме били, не сме действали активно. Положихме усилия по всички досиета, включително и по този. По въпроса за директивата за, фин... за паричните пазари, мисля, че трябва да се подчертаят няколко основни елемента. Първо, ако настояваме да изтласкваме някои елементи, изложени в директивата извън европейските пазари, както някои биха желали, ще гарантираме че над 500 милиарда евро ще напусне Европейския съюз и ще отидат другате. А това никак не е било, би било разумно, в момента, в който има предложение създаване на съюз на капиталовите пазари, чето цел е да има по-ефективно функциониращи финансови пазари в Европейският съюз. Едновременно с това планът Юнкер се стреми да привлече 300 милиарда евро за инвестиции в инфраструктурни проекти. Това е сравнително наскоро започнал проект. Така че ми се струва, че тази директива за пазарите на парични фондове беше създадена по друго време, където приоритетите ни бяха по-различни. По този начин отговарям на всички на въпроса ви изцяло, но според мен това е част от отговора. Както вече казах, редици други също се повалих в опитите да постигнат общ, е, общ консенсус по това досие. Ние също не успяхме да го постигнем и мога само да пожелая успех на холандското председателство. Госпожа Кио, а това е дебат, който трябва да говорим с, с, парламента по време на тъкстранните срещи. Знам, че не е имало и неформални заседания дори. Thank you. Благодаря ви. Гуна Хокмарк има думата. Много ви благодаря. Господин министър, благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни. Съжалявам, че не можахме да започнем преговора за реформата на банковите структури. Надявам се да имаме възможност да започнем разискване по това предложение с холандското председателство. И в този контекст бих искал да ви задам един въпрос. Като погледнете постигнатото от вас към момента, какво според вас все още липсва, за да се гарантира стабилността на европейският банков сектор? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос, който не е свързан с първият, предвид разговорите, които се водят за пакта за стабилност, фактът е, че имаше е, много закъснение при изпълнение на изискването от страна на държавите членки. Смятате ли, че е, надежността на пакта стабилност беше засилена по време на вашето председателство? И третият ми съвсем кратък въпрос. Предвид е, напредъкът постигнат по а, данъка за финансовите операции, аз лично не смятам, че ще, че ще привлечем повече инвестиции, чрез е, облаг... да, с увеличаване данъчното облагане на тези, които ни инвестират. Те ще бъде добра идея да препоръчате на холандското правителство да се откаже изобщо от този проект. Благодаря ви, ще започна да ви отговарям от последният ви въпрос. Трудно ми е да направя качествена оценка или пък политическа оценка на едно предложение за данък, предложението, в което не участва моята собствена държава. Така че мога само възпитано да слушам това, което ни се казва най-редовно. И тук, ако ми позволете да се изкажа в качеството си на министър на финансите на Люксембург, аз лично смятам, че данъка в финансовите транзакции е вреден за Европейския съюз, просто защото това ще направи съюза по-малко привлекателен за инвеститорите, сравнение в самата част на света. И разбира се, инвеститорите ще намерят някакъв начин да избегнат този вид данъчно облагане. Почти съм убеден в това. На пръв поглед, може би смятате, че би било добре това за Люксембург. Да, в краткосрочен план това ще ни облагодетелства е от някаква страна, но аз се отказвам от тези краткосрочни облаги, защото като цяло това предложение ще има отрицателно въздействие за Европейския съюз като цяло. Вторият ви въпрос дали беше засилен пакт за сигурност и стабилност през последни, за растеж и стабилност през последните 6 месеца? Ами ако погледнете данните, може да видите, че постепенно, но сигурно всички държави и членки са на път да постигнат целите. Може би прекалено бавно, но все пак те са на път да постигнат заложените цели за равнището на дефицита на държавния дълг и т.н. И като цяло се забелязва тенденция за оздравяване на економиките на държавите членки. Това според мен е най-важната полука тук. Знам, че много държави членки, много хора сигурно в тази зала не харесват пакта за стабилност и растеж, но за пак са го подписали, са го ратифицирали. И е факта, че държавите членки намаляват дефицита си, намаляват държавния дълг и перспективите за економически растеж се подобряват. Какво показва всичко това? Това показва, че наличието на стабилни обществени финанси, по никакъв начин не намалява инвестициите и не вреди на заедостта, напротив, което показва, че имаме нужда от дългосрочни реформи, за да се подобри конкурентоспособността на нашите економики. И Марио Драги непрестанно повтаря, че по прословутото количество на облегчение, което се прилага от няколко месеца насам, не може само да разреши проблемите. Парижната политика ще ни помогне да излезем от най-тежката финансово-економическа криза от Втората световна война насам и въпреки, че не би трябвало да си позволявам да коментирам политиката на ЕЦП, която според мен си върши добре работата, може само да допълни структурните реформи, които ние трябва да осъществим. И ако ние не поведем тези структурни реформи паралелно с валутната политика, няма как да гарантираме економически растеж на економиките ни в дългосрочен план. А в крайна сметка целта е да се подобри конкурентоспособността на нашите економики не е за да се изпълнят изискванията на пакта за стабилност и растеж, а защото това в крайна сметка е, е основната ни цел, т.е. работни места в близко бъдеще. Господин Хакмар, мога само да ви кажа, че сте много, че греште много елегантно с вашата шапка на люксембургски министр. Лиза Ферер отново има думата. Благодаря ви, получавам за втори път думата, защото един от колегите си изпусна самолета. Бих искала да засегна друг въпрос и той е свързан с въвеждането на ново тълкуване на прилагането на правилото за гъвкавост по отношение на пакта за стабилност и растеж. Европейската комисия излезе със свое собствено тълкуване за това как да прилага законодателството, но съвета излезе с друго тълкуване с цел ограничаване на гъвкавостта чрез един текст, изготвен сътрудничество и спорното тълкуване на двата законодателя, парламента и е, съвета, са въпрос за два пакета и шесто пакета. Това на се струва малко странно като метод на работа. Тук е, много се навлиза в тълкуване, за тълкуване на пакт на гъвкавостта в контекста на, на пакта стабилност и растеж по отношение на колективната му част. Няма да повтарям вече зададените въпроси, свързани с а, самият текст, но бих искала да ви попитам, може ли да дадете малко повече подробности за последващите действия след дискусията за минималното ефикасно данъчно облагане. Много интересно се струва тази дискусия. И какво се случва с принципа за докладване на всяка държава членка. На два пъти вече Европейския парламент подкрепи тази идея с голямо мнозинство. И на трето място, Твърдите, че съветът публично и много официално се поразумява по дадени въпроси, след което се променя политическата воля. то метод на работа поставя много сериозни въпроси за надежността в отношенията ни с институцията, която представлява съвета, така че моля ви да предадете вътрешно в съвета тези наши притеснения. Благодаря, Лиза. На първо място ще споделя притесненията ви с, с представителите на съвета. Тези притеснения бяха, бяха повдигнати по редица въпроси. Сега настоявате на някои въпроси, свързани с ограничаването на критерия за гъвкавост. Отново поставихте акцента върху докладването за всяка държава членка и трябва да призная, че от пореден път бях изненаден от тона, с който редица у вас реагират за директива за автоматичният обмен на данши постановления. Действително не очаквах толкова много критики по един текст, който за мен действително е огромна стъпка напред и много положителен елемент. Отбелязвам си, разбира се, вашите критики и ще ги предам на колегите в съвета. По въпроса за докладването държава по държава, разбира се, имаше известно разискване по тази тема и ми се струва, че съвсем скоро Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение по този въпрос. Знаете също така, че ще има и предложение на равнище G20 OISR, така че трябва да видим как тук ще се гарантира съгласуваност между действията на G20 OISR и текст на Европейския съюз, и тъй като текстът на равнище G20 OISR ще бъде подписан, и ще влезе в сила много бързо, би било добре и Европейската комисия бързо да предприеме действия и да излезе с предложение по този текст. Ще спра до тук. Пак повтарям, ще предам посланието ви на колегите от съвета. Благодаря ви, Пабло Сауба има думата. Много ви благодаря, господин председател. Много ви благодаря, господин министър. И аз държа да подчертая постиженията ви през последните 6 месеца. Контекстът беше много сложен. Особено през месец декември в комисията, в нашата комисия се спряхме на изграждането на вътрешния пазар и облигационните пазари в контекста на, капи... на съюза на капиталовите пазари. И всички сме съгласни колко важно е да се изгради един истински единен съюз на капиталите в Европейския съюз, за да се подкрепи економически растеж и завъртането на работни места. Следващият ми въпрос е, къде според вас трябва да се съсредоточим през няколко месеца в, в работата си в областта на доизграждане на банковия съюз? Благодаря ви. Ами струва ми се, че всичките ви въпроси бяха свързани с а, съюз на капиталовите пазари и бъдещите стъпки за неговото изграждане. Смятам, че беше много добър избор от страна на Европейската комисия да започне с две директиви. Директивата за секретизацията и директивата за проспектите, защото по този начин ще се гарантира привличането на повече капитал в Европейския съюз и също така ще се гарантира по-добрият капиталопоток в самия Европейски съюз. И в тази гледна точка се надяваме и капитала да бъде по-достъпен за бизнеса и в частност за малките и средни предприятия. И това също така е основната цел на създаването на съюз на капиталовите пазари в вида, в който Европейската комисия се стреми да го изгради. Избрана е също така и поетапен подход, който ми се струва най-удачният в този случай. Както казах изпитаното си изказване, В рамките на 9 седмици успяхме да постигнем политическо съгласие в въпроса за секюритизацията. Разбирам, че холандското председателство, което вече пое председателството, също ще продължи с усилията, за да се приключи работа и по втората директива. И ако успеем да го направим, то значително ще оздравим финансовите пазари и привлекателността на Европейския съюз. Зададох се въпроса за капиталовите съотношения и показатели. Ами, трябва да видим какво ще бъде от тази година с а, неблагонадежните кредити в а, Европейския съюз тази година. И на второ място ще видим как банковия съюз изобщо ще поработи, защото сме все още в началото на неговото функциониране, така че първоначално трябва да правим повече предпазливост и да не действаме прекалено прибързано. Все още сме в началото на един нов процес и ако предвижданията за економически растеж тази година се изпълнят, а между другото, аз смятам, че в краткосрочен план нямаме нужда от допълнителни действия. Разбира се, това е едно изказано не от общ характер, трябва да се разгледа положението във всяка отделна държава членка, но като цяло ми се струва, че разполагаме с нужните ни инструменти. Благодаря ви и последна думата има Пермаш Берес. Благодаря ви, господин председател. Честита нова година на всички! Господин председател на ЕКОФИН, в отговор на господин Демази и на господин Залба току-що, отново подчертахте колко важна е секюритизацията, като е, подчертахте отново, че в е, контекста на Съюза на капиталните пазари, Европейската комисия реши да започне с два текста, които са не само най-лесните за изграждане, но и най-важни за пазарите, а именно секуритизацията и улесняването на проспектирането. Но все пак на този етап в Европейския съюз, може би, е крайно време да се даде сметка, че когато в един толкова важен проект, като създаването на Съюз на капиталите пазари, продължаваме да избираме и да отдаваме приоритет на най-лесните елементи, елементите, които най-много вълнуват и радват пазарите, докато продължаваме да се по този начин, ще действаме погрешно. И по въпроса за секюритизацията ми се струва, че за пореден път потвърдихме, че зад идеята за създаване на съюз на капиталите пазари се крие увереността, че ако увеличим привлекателността за играчите на пазара, това ще бъде достатъчно, за да се даде едно нов, на втласък на личните спестявания. В момент, в който е, лихвите по спестовните сметки са безпредседентно ниски и предвид факта, че всички анализатори извън Европейския съюз, било то в а, а, МВФ или другаде, твърдят, че трябва обществена намеса за да се даде нов тласък на инвестициите. Така че най-напред бих искал отново да споделя своята изненада от факта, че вие смятате, че Европейския парламент много се бави по въпроса за секретизацията. Ами, струва мисля, че ни давате доста лош съвет, при положение, че знаем как съвета закъснява с работата по безкрайно много досиета. Колегата промени въпроса за пазарите на паричните фондове, е, може да кажем същото и за схемата за гарантиране на депозитите. Така че мисля, че подобни съвети в ваша страна са наистина неприемливо. А на второ място да се започне с, секретизацията е пак казвам погрешен подход, защото това няма да гарантира е, нова е, инициатива за личните спестявания. Така че въпросът ми е следният. Не смятате ли, че има пряка връзка между доизграждането на банковият съюз, съюзът на капиталовите пазари и фискалният капацитет? А непрестанно се чува, че първо трябва да изготвим, да доизградим пазара на, на, на, на капиталовите пазари и след това ще видим дали имаме нужда от фискална капацитет. Но според мен, ако искаме да изградим едното, трябва да изградим и другото. Благодаря ви за пожеланията. По никакъв начин не бих си позволил да обвинявам Европейският парламент, че се бавя по директивата за секретизацията. Само казах, че ние в съвета действахме много бързо. Само това казах и само това смятам. Едновременно с това продължавам да вярвам, че директивата за секретизацията и за проспектирането ще е, увеличат е, ефективното функциониране на пазарите, което ще облагодетелства бизнеса и в частност МСП. Няма достатъчно инвестиции в Европа. Това е вярно. Това е факт. И е вярно също така, че този факт не се обяснява само с недостига на ликвидност, тъй като ликвидност на пазара всъщност има. И тук се връщам на казаното от господин Хакмарк. В момента липсва доверие от страна на инвеститорите за инвестиции в проекти, които отчасти се дължи на липсата на перспективи за економически растеж в Европа. Затова те предпочитаха да инвестират другате, Но тази тенденция започва да се променя. Европа и а, преди това Съединените щати започнаха отново да се превръщат в двигател на економически растеж, който ще върне доверието на инвеститорите в потенциала на проектите. Инвеститорите не избират къде да инвестират, защото има а, ниски лихвени интереси или защото ам, има стабилност на пазара. Инвеститорите инвестират, когато има перспективи за печалби, така че според мен е много важно да се гарантират е, и структурните реформи, които да гарантират конкретно способността ни и възможността, че може да, да печелим е, проекти на международно равнище. И ако продължаваме в тази насока, политиката ни ще бъде увенчана с успех. Много ви благодаря. Беше много полусотворен, много интензивен дебат. Благодаря ви, Пьер, за присъствието днес тук. Благодаря ви за сътрудничеството и за резултатите постигнати поради с досиета. Разбираме, съжалявам, че не можахме да постигнем напредък по други. И се надяваме, че по време на следващото председателство ще успеем да постигнем конкретен напредък. Разминават си мнените ни за съвета по въпроса за нашите поставления. Така че, разбира се, сме съгласни, че беше важно постигането на някакъв споразумение в съвета. И както казах вече нееднократно, като цяло имахме отлично сътрудничество с вас. Благодаря ви министър Граменя. Благодаря, Роберто, благодаря на всички ви за днешната дискусия, но и за взаимодействието ми с редица от вас през последните 6-7 месеца. За мен това беше огромно удоволствие. Надявам се да останем във връзка с вас. Ако случайно се озовете в Люксембург, с удоволствие ще се видим отново. Благодаря ви. So, let's move uh, to... И така, колеги, нека преминем към следващата точка, четвърта от дневния ред. Приветствам Ханс Хухер Форст и господин Прада, които са на посещение в нашата комисия. Господин Хохерфорст е председател по съвета, на съвета по международни счетоводни стандарти, а господин Прада е председател на фундацията за международните стандарти за финансови отчети. Господин Ханс Хохерфорст е, има различни позиции в холандското правителство. Моментът е много подходящ да обменим мнение, особено по отношение по международния стандарт 9. Тази работа е много важна. Зная, че може да говорим и по други въпроси, по отношение, например, на концептуалната рамка или пък по отношение на застрахователното дело. Благодаря ви за вашето присъствие. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Мишел Преда и аз сме много доволни и благодарни за вашата покана да говорим пред вас в началото на 2016 година. Тази година ще е много важна за нас по отношение на счетоводните стандарти, затова е хубаво да говорим за тях още в началото на годината. Аз ще говоря за стандарт 9, за лизинговия стандарт, за застрахователното дело и концептуалната рамка. Господин Прада е председател на доверителните фондове и фон, на Фундацията за международните счетоводни стандарти. И така, е, стандартът 9 е стандарт за кредитните загуби. Искам да кажа, че това е един нов модел, който се разпространява в момента. Той ще доведе до а, навременно признаване и разбиране за евентуални загуби в кредитното дело. В същото време банките няма да могат да отчитат загуби, когато не са е, направени загуби в такъв смисъл. Банките няма да могат да правят дългосрочни заеми. Смятам, че стандартът ще допринесе до финансовата стабилност, е основно на Европейската Централна банка и Европейския надзорен орган. Както казах, стандартът ще, бъде, ще окаже и добро въздействие за защитата на инвеститорите. Той ще допринесе за економическият ръст, защото той ще ще ограничи съществуването на компаниите зомбита. Той ще поощри съществуването на здравите компании, затова смятам, че стандартът 9 отговаря на изискване, на европейските изисквания за една устойчива финансова система. А сега искам да говоря за лизинговия стандарт, който ще, про... ще публикуваме в други ден. В момента номинираните компании имат лизингови договори на стойност 3 милиона, особено в секторите на пласмента, корабостроенето и е, въздухоплавателната индустрия. 85% от тези лизинги не се появяват в годишните отчети и ние смятаме, че това не отговаря на економическата действителност. Няма съмнение, че тези лизингови стандарти, че тези лизинги могат да отцветят негативно счетоводната дейност на дадена компания. Тук става дума за дългосрочни лизингови ангажименти и могат да доведат до факта зад балансовите отчети да са 66 пъти по-големи, отколкото е, реалните отчети и то вследствие единствено на лизинговите договори. Ето, например, във въздухоплавателното дело нещата имат е, ситуацията на Луфтханзе и е, ситуацията на арабските емирства са много различни. Има проблеми, но тези проблеми ще се решат чрез, възвеждането, чрез въвеждането на лизинговия стандарт. Според мен това ще отговори на економическата ситуация в момента. Ние знаем, че това няма да е популярен стандарт да бъде прилаган. Стандартите често е, са противоречиви. Те понякога налагат разходи за системата. Ние много внимателно оценихме рисковете, рисковете и направихме оценка на въздействието от въвеждането на новите стандарти. Нашето заключение, че рисковете и разходите за въвеждането на новите стандарти могат да бъдат управляване. Нашето заключение е, че лизинговата индустрия ще продължи да бъде привлекателна за компаниите, за инвеститорите. и за активи. Козметичният ефект на лизинга ще изчезне, но същността на лизинга ще остане и това като следствие на въвеждането на този стандарт. Ние не отричаме, че ще има разходи за адаптирането към тези стандарти, но ние направихме най-доброто, за да минимализираме тези разходи. Например, ние изискваме от компаниите да а, ощетоводяват краткосрочни лизингови договори или пък лизинг за а, мебелировка. Това ще е много добре за малки и средни предприятия. Ние очакваме положителните страни на от въвеждането на тези стандарти да преобладават. И смятаме също така, че въвеждането на тези стандарти ще доведат до един по-добър баланс на капитализацията на фирмите. А сега искам да кажа няколко думи за застрахователното дело. Вие често говорите по тази тема. Знаете колко е важна застрахователната индустрия. Ние ще публикуваме тези, този стандарт в края на годината. Е, този, този стандарт ще е много важен. Застрахователното дело е много важно. Важен, важно е както за бизнеса, така и за оценка на системните рискове. В Япония, например, има много ниски лихове проценти, което имаше негативно влияние за застрахователното дело. Има големи дефицити в тази област, защото практиките в света са различни. Някои от тези практики подават грешна информация. Например, много от застрахователите в Европа докладват исторически разходи, т.е. те изчисляват политики, които са били на лице още преди десетилетия и използват е, историческите лихвени проценти, а не настоящите лихвени проценти, което подвежда инвеститорите. Особено в ситуации, когато лихвените проценти са нулеви или отрицателни. Нашият стандарт ще отрази економическата реалност по-добре. Застрахователното дело по принцип е много сложно и понякога рисковете в застрахователното дело не биват отразени при осчетоводяването на разходите. Датата на въвеждане на този стандарт ще бъде по-късна от стандарта за счетоводните финансови отчети 9. Ние разбираме, че това би могло да е проблем за бизнеса. И така ние решихме да намерим решение на този проблем, а именно е, за отлагане за въвеждането на стандарта 9 за изключително за страхователните дружества, за да няма този негативен ефект. Освен това ще оценим нашето предложение през пролетта и ще излезем с крайна версия на нашето предложение през лятото. И така няколко заключителни бележки по отношение на концептуалната рамка. През 2016 година ние ще публикуваме нова версия на концептуалната рамка, което, както знаете, е един набор от общи насоки за стандартите. Някой от основните въпроси засягат пред принципа на предпазливостта и принципа за поемането на от отговорност. А е, ние отново и отново говорим за разумността, за предпазливостта Искаме по този начин да преодолеем всякаква възможност за несигурност, особено когато става дума за недостатъчното отчитане на, не, на пасивите. Освен това, Въпросът за поемането на отговорност и управлението е много важна и то тя е важна не само за участниците на пазара, а за всички заинтересовани страни, защото по този начин те ще могат да правят по-добро планиране за бъдеще и ще могат да знаят, ще имат по-добра информация за движението на бъдещите парични потоци. Това би подобрило и отчетността. Ето защо управлението е централно понятие в нашата, нашето в нашия документ за мисията ни. Господин председател, с това приключвам въведителните си бележки. С удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря. Много интересни неща споделихте с нас. Първият оратор е господин Столоян. Благодаря, господин председател. Аз приветствам факта, че господин Прада е тук, председателя на фундацията ИФРИС и председателя на съвета по международни счетоводни стандарти. Благодаря за това, че сте тук. Имам два въпроса. Е, по един към двамата експерти, към господин Хокеворс. Какво смятате да направите, за да увеличите капацитета на Европейската централна банка за оценка на новите международни стандарти или за оценка на тяхната модификация. Освен това, се интересуваме и от въздействието на економическото развитие, на финансовата стабилност. В наш доклад се прави препоръка към Европейската комисия да се вземат предвид именно тези нови критерии при съставяне на нови международни стандарти. Въпрос към господин Прада. Според вашата конституция, вие подлежите на отчетност като фундация. Моят въпрос е, какви промени смятате да направите, като имате предвид за изходна точка статута на вашата фундация? Благодаря за вашите въпроси, господин Столоян. Не знае дали е с течение на обстоятелствата, но аз също споменах тези основни понятия, които са много важни за Европа. Аз говорих за стандарта 9, за финансовата стабилност, говорих и за очакванията за економическия ръст. Но няма да изпадна в изключението, в изкушението да, изчис... да започна да изчислявам сега какъв ще е този економически растеж. Аз обаче смятам, че по-скоро стандарта 9 ще поощри економическия растеж. Ако погледнете нашата дейност, ние много сме се съсредоточили върху ам, оценката на въздействието. В миналото ние, нашата оценка на въздействието беше просто част или по-скоро част от нашите заключения. Сега е, оценката на въздействието е предмет на отделен доклад. Докладът ще е повече от 100 страници. Естествено, броят на страниците не е гаранция за качество, но с това искам да кажа, че докладът ще е много подробен и ще се осветят всички възможни последствия за економическата ситуация в момента. Аз ви дадох някои примери. Факт е, че няма прозрачност, че има скрити пасиви което води до напрежение сред инвеститорите. При пенсионните фондове няма равнопоставеност, няма равнопоставеност и при предприятията от въздухоплаването, особено когато става дума за лизинг на самолети. Чрез въвеждането на нашия стандарт, лизинговия стандарт, ще имаме едно по-добро разпределение на капитали което ще поощри економическия растеж. Така че тук става дума за по-голямо внимание върху въздействието и по-голямо внимание върху самите, използването на самите ресурси. Първа, първа шперес. Oh, sorry. Yes. It's all right, Mr. President. Uh, As you know, we launched this review uh, in July uh, last year. Господин Прада, а ние започнахме през юли този преглед и все още нямаме резултатите на консултациите. Е, те са естествено много важни за нас. В момента сме получили 95 отговора на нашата анкета. Анкетата е, ви е позната. Въпросите от анкетите засягат основно три категории. Първата категория е свързана с това дали да разширим обхвата на нашите дейности. Ние все още се съсредоточаваме върху сегашния обхват на дейности, а именно ние се занимаваме с номинираните компании, с котираните компании. Вторият комплект въпроси засяга стандартизацията в глобален мащаб и третият комплекс въпроси засяга управлението на организацията, нейното функциониране, например финансирането на организацията. По отношение на последния комплекс въпроси имахме няколко основни момента. Структурата на слоевата структура се оказва, че може да бъде подобрена. В момента мога да кажа, че явно повечето от, наш, от анкетираните лица подкрепят трите слоя структура, но те поставят под въпрос ролята на мониторинговия борт и по принцип функционирането на цялата структура. Въпросът е сложен за мониторинговия порт и неговата дейност, но така или иначе с този въпрос ще се занимаваме в бъдеще. По отношение на организацията, основният въпрос тук е как да се справим с броя на нашите членове в борда на попечителите и в управителния борд. Как да третираме е, тези колеги от географска гледна точка и от е, техническа гледна точка. Е, тук мога да направя препратка към развитието на нашата организация. Днес ние сме постигнали една ситуация, където включваме, около 100, включваме 150 страни членки. Географският обхват се увеличил и балансът, който имаше в началото, трябва да бъде преосмислен. Това е вероятно нещо, с което ще трябва да се справим, т.е. броя на нашите членове и географското разпределение. Освен това, Нещо, което трябва да вземем предвид е и реформата, която започнахме преди няколко години по отношение на консултативния съвет. Той работи много много тясно с съвета по международни счетоводни стандарти. Е, ние имаме дейности на глобален, национален и регионален на регионално ниво. Това са все неща, с които трябва да се занимаем. Въпросът за финансирането е много важен. Вие знаете каква е нашата позиция. Позиция, която се опитваме да приложим, но все още има какво да се направи тук. Въпросът е много сложен. Нямаме възможността да наложим на световната общност е, система за финансиране и по дипломатичен начин се опитаме да популяризираме е, една концепция, която да е приемлива за всички страни. Попечителите ще се срещнат в Лондон след няколко седмици и ще обсъдят отговорите, които сме получили до момента, след което ще работим върху предложенията и се надявам на следващото заседание през май месец да стигнем до заключение. Някои от проблемите ще са сложни и ще е трудно да намерим е, решение на тях. Благодаря. Искам да ви помоля да се вмествате в е, Пет минути при отговорите си, защото в противен случай много ще се къснеем. Перванш Перес. Euh, Благодаря ви. Относно а, международния стандарт 9. Дали застрахователите искат това с цел гаранция или наистина смятате, че е основателно да има отлагане на прилагането на международния стандарт 9 за сметка на международния стандарт 4? Идеята на международния стандарт 9 беше да се отговори на опасенията на заинтересованите лица. В такъв случай, защо той не отговаря на случая на застрахователите, те влизат ли във връзка с Европейската комисия, за да може евентуално да се обсъдят решенията, които вие възнамерявате да предложите? Смятате ли, че вашето предложение е оправдано? Вие като че ли смятате? Господин Прада, вие се спряхте и на съвета за мониторинг. Ние имаме някои резерви относно този орган. Смятахме, че може би е редно той малко да се доразвие. Вие не смятате ли така и ако да, в какъв смисъл? Не трябва ли управлението на съвета по международни счетоводни стандарти да бъде дадено на други международни организации, като например Международния валутен фонд или пък някоя друга международна структура? И последен въпрос. Изберете кой от двама ви да ми отговори. И двамата сте европейци, които работят в международна структура. Европа присъства навсякъде при прилагането на тези стандарти, но знаем, че има някои безпокоителни факти във връзка с начина по който тези стандарти се отразяват на економиката. Вие смятате ли, че тези опасения са оправдани? Как смятате, че трябва да се организираме на европейско равнище, за да може да защитим тези дълги? Let me uh, first answer your uh, first question about... Нека отговоря най-напред на първия ви въпрос във връзка с застрахователната индустрия. Тук не става а, въпрос само за подпомагане на тази индустрия. А, застраховките винаги са свързани с а, активи и пасиви. А, те са свързани с международния стандарт 4. А през 2018 година ще се въведе международен стандарт 9. Да, затова застрахователите не знаят много добре как точно да действат, но това не означава, че ние не желаем да се занимаем с проблема. Много застрахователи искат да има възможности за конгломератите, за да можете да използват международния стандарт 9 по начина по който той е създаден, но може да се използва и неговия предшественик, а именно Международния стандарт 39. Би било подвеждащо или да не използвам думата подвеждащо, объркващо за всички тези, които се занимават с финансовите отчети. Затова решихме, че трябва да се намери ново решение за конгломератите, така че те да направят корекции, които да бъдат ясни в техните отчети, да могат да използват счетоводен стандарт 9 по начина по който се използваше счетоводния стандарт 39. И двата стандарта могат да бъдат видими на отчета. По този начин и самата дейност ще бъде по-прозрачна за инвеститорите. Във връзка с съвета за мониторинг. Да, въпросът е много важен, защото тази структура допринася за отчетността. Този съвет за мониторинг е съставен от регулатори, представители на пазара, ИОСКО, но не и от правителствени представители или национални органи. Затова без съмнение смятам, че това е правилният орган. Пазарните власти са компетентни и могат да оценят качеството на информацията, предоставена от пазарите. Така че не виждам никаква трудност от тази гледна точка. Но що се отнася до действието на този съвет за мониторинг, трудно ми е да обсъждам въпроса. Като че ли този съвет за мониторинг се занимава с един изключително важен въпрос, а именно релевантността на назначаването на лицата в него. А дали тези лица действително вършат работата си? Да, заинтересованите страни понякога имат някои опасения относно съвета за мониторинг и неговите действия по други въпроси. Съвсем не е лесно да се работи в тази международна обстановка. Всички знаем, че има една негласна тема, а тя е позицията на САЩ. Няма как да се справим с този момент. Много ни се иска съвета за мониторинг, обаче да може да се справи. Аз а, съм работил и с Сиза, и с Йоско, преди да работя в ЕСМА. И ми се иска да видя а, някакъв консенсус при вземането на решение в този съвет. На мен също ми се иска този орган да бъде разширен а, и да включва а, представители на основните заинтересовани страни. На въпроса ви за Европа. Двамата председатели на тази организация са истински европейци, уверявам ви. Европа не трябва да смята, че ние не вземаме предвид случващото се в Европа. Докладите във връзка с дейността през последните 10 години бяха изключително положителни. Да, водят се дискусии тук и там, но несъмнено този орган даде своя принос за единството на европейския пазар и това за благото на европейската економика. Госпожа Ван Сторх. Благодаря, господин председател. Обсъждаме международните стандарти. Те са изключително важни за нашите капиталистични економики. Имайки предвид и кризата от 2008 година, не трябва да забравяме, че тези стандарти бяха сочени с пръст. Много е трудно за някои авуари да се изготвят отчети, това е несъмнено. Благодарение на проучването, което скоро ще бъде публикувано, ще трябва да се подобри обстановката. Но как става така, че това толкова очаквано и полезно проучване така и не излиза и не включва приложението на международните стандарти? приложението на международния стандарт 9 и на международния стандарт 4 които споменахте, са изключително важни. Бих искал да разбера дали бихте могъл да ни кажете каква е обратната връзка, обратната информация, която получихте. Знаете ли, че от предприятията се изискваше да бъдат по-гъвкави при прилагането на тези стандарти? А предприятията са тези, които трябва да представят последствие своите отчети. Uh, thank you for your question to react immediately uh, to... Uh, Благодаря ви за въпроса. Относно гъвкавото прилагане на стандартите, не смятам, че това е добра идея. Вие самата упоменахте финансовата криза, тогава бе предоставена прекалено много свобода на компаниите и се видя, че това не е толкова добра идея. От друга страна, стандартите почиват на съответните принципи, като това разбира се не означава, че не искаме да бъдем прескриптивни. Защо закъсня оценката на въздействието? А, мисля, че в това отношение принос има и Европейския съюз. Когато в миналото сготвяхме новите стандарти, винаги сме смятали, че го правим по добра економическа причина и не прекарвахме достатъчно време в търсене на истинския проблем. И затова и не видяхме колко голям е той в действителност. Благодарение на Европейския съюз и на Европейския парламент променихме метода на работа, което означава, че прекарваме много повече време в проучване. А това, разбира се, изисква и повече време за изготвяне на оценката на въздействието. Би било интересно да се види сравнение с американския лизингов стандарт, който ще излезе през февруари. Не съм сигурен, но смятам, че САЩ все още изготвят оценката по стария метод – И както обясних току-що и на господин Столоян, този път ние изготвихме отделна оценка на въздействието, така че смятам, че ще оцените а, нашата работа. Да се върнем на застраховките. Достатъчно ли правим в тази област? Първата реакция на повечето застрахователни компании, нещо, което няма да ви изненада, е, че не правим достатъчно за тях. Те искат още повече гъвкавост, а ние се колебаем дали да им я дадем. Затова ви приканвам да се запознаете с въпроса и да излезете с вашето становище. даваме възможност на конгломератите да прилагат два стандарта в рамките на една и съща компания. Но това би означавало принципа на гъвкавост да бъде използван доста разтегливо. Председателят. Благодаря. Хора. Е, voorzitter, е, voorzitter, ik heb in het kader van het Nederlands voorzitterschap mij voorgenomen om. Е, Благодаря, господин председател. Иска ми се да говоря на холандски, защото в крайна сметка сега Холандия председателства Европейския съюз, съвета. Аз съм сигурен, че и господин Хухерворст също ще ме чуе. Извинявам се, че закъснях. Не можах да чуя вашите изказвания. По време на конференцията във Вашингтон вие упоменахте развитието на трите основни економики в Азия. Китай, Азия и тяхното желание да се придържат към международния финансов стандарт. Може ли да ни кажете как се разви тази дискусия? Какви са последните новости? На следващо място, съвета по международни счетоводни стандарти изготвя нови лизинкови стандарти в момента. като за в бъдеще всички стандарти ще трябва да фигурират в отчета в зависимост от броя на лизинговите, на лизингите, извинете. това от своя страна може да доведе до неяснота. Бихте ли ни описали начина по който вие виждате този процес? Господин Хухервор, ще ви отговоря на холандски, защото така и нямам а, възможност да говоря на този език. What <clears throat> applied in... Господин Хухерворст продължава на английски. Голяма част от Африка, Европа и голяма част от Азия а, бяха обсъдени. Основните три економики Япония, Китай и Индия все още не прилагат изцяло този международен стандарт. В Япония имаше опит, в рамките на който отделните компании на доброволческо начало можеха да прилагат международния финансов стандарт. Когато започнах през 2011 година, четири компании използваха този стандарт, а сега те са стотици. Така че Япония наистина върви добре в това отношение. Индия прие нови стандарти, които дума по дума, с няколко малки изключения, са същите като международния финансов стандарт. А що се отнася до Китай, той си има собствени стандарти, които също са базирани на международните финансови стандарти. Много са сходни. Съвсем скоро имах среща с представители на китайските власти и те отново ми потвърдиха желанието си изцяло да възприемат международните финансови стандарти стандарти за докладване. Ще бъде разработена съвместна работна група, на която да обсъдим възможностите за международното ориентиране на китайските стандарти. 30% от китайските компании използват на борсата международните финансови стандарти за докладване. Освен САЩ, където финансовия стандарт може да се използва в външната търговия, останалата част на света използва международните финансови стандарти за докладване. Повдигнахте един важен въпрос, на който не се спрях в уводните си думи, а именно как ще се отрази този лизинг на компаниите. Ще разгледаме а, момента и в оценката на въздействието. Повечето от лизинговите компании всъщност са банкови институции и те много добре знаят как могат да увеличат а, достъпа си до кредит, така че те няма да бъдат изненадани. Относно разширяването на възможностите за кредит, това води до адаптиране, неизменно до адаптиране в отчетните стандарти. Все пак 2019 година е ефективното влизане в сила на този стандарт. И до тогава има възможност за адаптиране на управлението на компаниите. Благодаря Sven Giegold. Welcome and uh, three, uh... Добре дошли. Три неща бих искал да кажа. На първо място, благодаря ви за това, че се спряхте на лизинговия стандарт. Зная, че сте под натиск от всички лобистки групи и зная, че вие твърдо защитавате публичния интерес ще разгледаме предложения от вас стандарт. Много от лизинговия бизнес не се базира на лоялната конкуренция, а много често се свързва с оптимизиране на данъчните плащания. Така че от тази гледна точка смятаме въпроса за уреден. На следващо място във връзка с управлението. Обезпокоен съм от това, което чувам от съвета за мониторинг. Вие също упоменахте а, няколко факта ако бяхте по-прям, може би трябваше да кажете, че Европа иска съвет за мониторинг, който да има по-силна роля. Имаме обаче един член САЩ, които не желаят силна роля на съвета за мониторинг. Съгласно правилата, то САЩ има право на вето, което означава, че стандартите не се прилагат изцяло в САЩ. Вие как може да защитавате подобен модел за управление и съвет за мониторинг? Това повдига много въпроси в посоката, в която говори Перванш Берес. По този начин нямаме добра международна рамка. Неприемливо е държава, която не прилага изцяло стандартите, да възпира демократично прилагащите ги останали държави. И накрая, относно Международния финансов стандарт 9, нашата оценка във връзка с правилата за надзор стигна до заключението, че в този случай имаме много по-голяма свобода на менеджмента, отколкото при международния стандарт 39. Бихте ли могъл да ни изложите и вашата позиция по въпроса? Господин Хухерворст, благодаря ви за насърчителните думи за лизинговия стандарт. Наистина ще се върна с топли чувства у нас. Наистина коментарите ви отидоха право в сърцето ми. Малко бях изненадан обаче от казаното от вас за международния стандарт 39. Вие казахте, че това ще доведе до повече свобода за менеджмента. Не смятам, че това е така. При класифицирането на международните инструменти и по-специално Международния финансов стандарт 39 се стига до там менеджмента да изглежда като основния бизнес. Ако трябва да се търгуват финансовите инструменти, те се правят на съответната цена. Но има много по-малко свобода на тълкуване при прилагането на стандарта 39. Смятам, че в модела, по който се прави преценка на загубата, значението на този стандарт е много по-голямо. Целта на стандарта 39 беше всичко да бъде разписано стриктно. Загубата се признава като такава, когато обективно на пазара има данни, че тя е на лице. Целта беше да се ам, сведе до минимум свободата на преценка на менеджмента. На практика обаче открихме, че текста е толкова стеснително разписан, че дава възможност на някои компании да не признаят неизбежните загуби и води до създаването на компании зомби, които така или иначе в крайна сметка фалират. И сега бавно вървим към модел на очакваната загуба. И в този контекст аудиторите трябва да играят своята роля при прилагането на стандартите. Сигурен съм обаче, че това представлява подобрение. Настоящия стандарт също водеше понякога до лоши менеджерски решения. И аудиторите са тези, които трябва да прилагат новия стандарт колкото се може по-добре честно. Председателят. Благодаря ви. Вие искате да кажете, господин Прада, нещо за управлението? Да, няма да навлизам в подробности. Просто бих искал да посоча, че надзора от пазарните власти е най-доброто решение. ако се премине към един модел към друг, ще се стигне до някои трудности. Така че аз продължавам да съм на мнение, че трябва да помогнем на съвета а, за мониторинг да се развие по начина, по който ви описах. А, трябва да се стигне до модел на вземане на решение на базата на консенсуса. Благодаря ви. И аз благодаря, казва председателя, за изключително полезния обмен на мнения. Разбира се, ще продължим да обсъждаме темата заедно и ще продължим да работим по тези изключително важни, важни извинете, счетоводни въпроси. Благодаря ви. Продължаваме нататък. Маркус поема председателското място. Yeah, thank you very much. Uh, I will continue my mother tongue, if you allow. Благодаря. Ще продължа на немски. И така преминаваме към точка от дневния ред 5, 6 и 7, а именно доклади за освобождаване от отговорност. А сега продължавам да говоря в качеството си на докладчик. Е, съвсем формално може да се каже това, което трябваше да проверим бе доклада на Сметната палата. Е, Европейската сметна палата установява, че през изминалата финансова година всички тези три агенции са действали законосъобразно и редовно. Тоест, от страна на Сметната палата няма установени наредности, което е много хубаво. В... Освен това, Добра традиция е в е, комисиите агенциите да бъдат оценявани и да се насочва вниманието ни към определени проблемни области от дейността на агенциите. В доклада аз изпирам, в докладите си аз изпирам на три основни критерии за дейността на агенциите. Най-напред когато трите агенции говорят за това, че имат ограничени ресурси, трябва в същото време да имат ясни приоритети и да спазват мандата, зададен им от законодателя, а да не се опитват да го разширяват. Тоест, трябва да се спазват определените стандарти, определените актове за изпълнение и делегиране и да се спазва зададения обмен на информации. Освен това, когато агенциите мислят за нови правила и норми, те трябва да вземат предвид принципа на пропорционалност и да не формулират, и да не формулират правилата прекалено сложно. Тоест, неща, с които се сблъскваме и в нашата собствена работа тук в парламента. И на трето място, когато генците мислят за ново законодателство в областта на правоприлагането и на изпълнението, трябва да ни информират. Хубаво е да дава достъп на наши експерти до свои документи, а да не се крият зад е, това информация да бъде представена единствено чрез и след съгласието на борда на надзорния орган. Трябва със съжаление да отбележа, че в тези области има възможности за подобрение, например обмена на информация, трябва да се подобри някои от документите, ние изобщо не ги получаваме, съвета ги получава, но не и ние. Така че би било хубаво документи да се предоставят и на и на екипа на, от преговарящи. Аз самия имам такъв опит. Е, моят опит е както актуален, така и от преговорите по директивата за капиталовите изисквания. Една от тези три агенции не можа да планира инфраструктура за обмен на информация. Не може да се приеме факта, че една липсваща и те инфраструктура става претекст за забавяне на влизане в сила на законодателството. И така, моето, закон... моето заключение е, че има възможност за подобряване на дейността на агенциите. Това трябва да се вземе предвид, когато Агенциите предяват желание за допълнителни ресурси. Тези агенции работят с различни инструменти, но целта е сходна и хубаво е дейността на тези агенции да подлежи на едни общи критерии. А сега давам думата на моя колега. Благодаря ви. Най-напред бих искал да отбележа, че трите проекто доклада са много добра отправна точка за по-нататъчната ни работа. Разбира се, тук говорим за една обща оценка относно Европейския банков орган, Европейският е, орган ценните книжа и пазарите. И те показват, че като цяло агенциите работят е, доста коректно. Смятам, че би трябвало да последваме препоръките на нашите докладчик по тези три агенции. Всъщност, в до което се споменават а, грешките, но те са като цяло много ограничени на брой и общият извод е, че без проблеми можем да освободим от отговорност тези три органа. Може би може да се доточнят някои подробности. Първо важно е да се отбележи, че надзорните органи от 2011 година на сама получиха много ограничени средства, включително и по отношение на човешките ресурси, което разбира се води до редица проблеми. Важно е да се вземе предвид и специфичният доклад на Сметната палата за Европейския банков орган. Трябва да вземе предвид също така и техният а, разширен мандат, който предвижда и допълнителни ресурси, но едновременно с това трябва, разбира се, да а, има рационализация в а, потребностите, които проявяват тези агенции, но тази оптимизация не може да бъде и безкрайна. Така че трябва да се нюансират малко очакванията към тези органи. Съвсем основателно Необходимо да се иска е, от, от агенциите да спазват своят мандат, но трябва също така да се даде възможност на Европейският банков орган да изпълнява пълно, напълно своите задачи. Не бива да бъдем прекалено пасивни в ролята си на контролен орган. Европейския банков орган трябва да играе своята роля, за да гарантира стабилност на, на банковият сектор в Европейския съюз. На трето място трябва да се доизясни финансовият модел на Европейския банков орган, т.е. възоснова на бялата книга, представена от Европейската комисия през второто полугодие, става ясно, че трябва да се предприемат мерки и то мерки за доизясняване на предложението. Като цяло това е един много добър процес и се надявам, че може да работим заедно. Благодаря. Сега давам думата на колегата от ЕКАРАЙ. Uh, Благодаря ви, господин председател и господин докладчик. Желая ви много успех и на вас, и на всички колеги тук през 2016 година. Радвам се, че мога да се съглася с всичко, което сте написали по а, тези три доклада, което е едно добро начало. Бих искал да се спра на три елемента. Първо бих искал да поставя под въпрос последният абзац, абзаца свързан с финансирането. Бихме искали да пред, пред, предупредим да не се предприемат никакви ограничения в финансирането, които ще, ще могат да се плашат независимостта на надзорните органи. На второ място съгласни сме, че трите надзорни агенции трябва да се придържат към а, своите мандати. Вярно е, че те имаха разширени мандати за справяне с финансовата криза, но сега а, тази част от мандата им приключва, ще има по-малко регулаторна работа през едните няколко а, месеци. Така че ние от групата на ЕКРА бихме искали да има намаляване или а, прехвърляне на средства в бюджета, както и съответното необходимо прехвърляне на служители, работещи за по техническите стандарти. Сега би трябвало те да се, тези човешки служби да се насочат към надзорните дейности. Смятаме, че за тази дейност има, агенцията имат нужда по-малък човешки ресурси и по-малък бюджет. И на трето място ще повторя ежегодната ни молба към европейските надзорни органи да използват повече знални експерти, не само да наемат постоянни служители. И то по няколко конкретни причини. При изготвянето на технически стандарти ни се нуждаете от различни експертни умения и познания в много чести случаи имат нужда от експертизата на даден специалист за кратък период от време и затова по наше мнение е важно да има специалисти, които да могат по-гъвкаво да се използват, по-гъвкаво сравнение с служителите на ЕТИ като държави служители на Европейския съюз или временно на ЕТИ. Но като изключим тези три коментара, По тези три коментара също се надявам да имаме възможност по точна дискусия. Благодаря ви. Е Благодаря. Председателят някакси те е въвел практиката, когато аз съм докладчик да председателствам заседанията, но е, така или иначе не мога да го е, променя. Е, не виждам колеги от либералите, от ГУЕ, е, също няма представители, от Зелената, Свен. Е, Свен, ти имаш думата. Благодаря. Е, честите нова година. Най-напред. Три бързи коментара. Първо, съгласни сме с а, докладите. Встъпително ми, което, на, което ни представихте, до голяма част обясняват целите ви. Може би обаче можем да подобрим редакция на докладите, за да стане по-ясно посланието, което отправихте в встъпителното си изказване. Може би част от ам, посланието ни ще остане неразбрано. но Вече имаме опит с надзорните органи. Знаем, че те се нуждаят от много лесно разбираеми редакции. Трябва да се, спомен, да се спрем в, в частност на неравностойният достъп до документи, с които се спускваме най-редовно. И трябва също така се постави и въпроса, че в контекста на новите назначения. Европейския банков орган обеща, че ще даде пълна прозрачност за всичките си връзки с заинтересованите страни, но другите два надзорни органа не са гарантирали подобна прозрачност и ние трябва да я изискаме. Искаме и съвсем много, съвсем бързо да се спра на казаното от колегата от Екара трябва да призная, че с а, изненада чух вашето предложение, че за оценка на прилагането на законодателство се нуждаем по-малко ресурси, колкото за изготвяне на европейско законодателство. Опитът ни показва, че много често европейски законодателни актове се изготвят, но не се прилагат на място тогава. Защо предлагате да се намаляват човешките ресурси, когато трябва да се гарантира доброто прилагане на законодателството? Това наистина ви било много погрешен избор. Много висока цена платихме за финансовата криза, а сега да искаме от европейските надзорни агенции да намалят своите човешки ресурси е много лош момент правят, да се правят подобни искания. Ако искате да се намалят е, финансирането на тези агенции, добре, но тогава трябва да поискаме е, участниците на пазара да вземат участие в финансирането на агенциите, без обаче това да няма право на глас. А призивът ви да има повече национални експерти в работата на агенциите ще постави под въпрос независимостта, за която настояваме. Знаемите експерти вече са, значи, на държавите членки вече са представени в ръководните органи, но по, на ниво техническа експертиза трябва да има независимост. Знаем, че е известна част от изтичната информация идва от националните експерти, а не от служителите на европейските институции. Така че ми се струва, че в случая да се използват служители, държавни служители на европейските институции е по по-разумен и но ще имаме възможност да обсъдим тази тема допълнително. Е, e Благодаря. От ЕФТД има ли представител? Няма. Добре. Барбара Капел получава думата от ЕНФ. Благодаря. Докладът много ясно показва състоянието на трите агенции. Съдебната палата е установила, че данните за разходването на средствата са законосъобразни и, редов... и редовни. Докладчикът задава въпроса какво да се направи, така че агенциите да не са зависими от едно съвместно финансиране предлага се един отделен бюджетен ред, предлага се и това агенциите да спазват своя мандат. Естествено, агенциите искат разширяване на мандата. На следващо място се говори за резултатите. Резултатите трябва да са ясни и точни, защото ние трябва да работим с тези резултати. И на следващо място се говори за информацията към парламента. Докладчикът тук и тук е прав, а именно, че е, работни групи, които се занимават с е, теми, засягащи тези агенции, трябва да бъдат надлежно осведомени. Е, когато тези предложения на докладчика са изпълнени, тогава може да помислим и за за даване на отделен бюджетен ред за финансирането на тези агенции. Председателят благодаря. Не виждам колеги, които да искат допълнително да се изкажат. А, тогава искам аз да кажа като докладчик няколко думи. Благодаря на колегите за, техните, за тяхната подкрепа и изказванията. Благодаря за принципната подкрепа. Надявам се, че ще постигнем един добър текст, защото е, не защото ясно е, че Комисията по бюджети няма да приеме едно към едно нашите предложения. Те, те ще имат, е, ще осветлят други аспекти, но моята цел е да работя конструктивно с другите колеги, да работим конкретно по текста, защото в последствие текста ще трябва да бъде предложен в пленарна зала. 19 януари е срокът за подаване на изменение. Това е някъде следващата седмица, 12 часа. Разискванията в комисията са на 15 февруари. А до тогава ще се опитам да постигна компромиси с ускладчиците в сянка – така че на 22-23 февруари да може да гласуваме тук в комисията, комисията по бюджети ще се занимава с темата в рамките на своята процедура и вероятно през април ще защитим нашето становище в пленарна зала. Благодаря ви. И е, сега давам думата отново на председателя. Роберто, имате думата. Thank you, thank you. Много благодаря, Маркус. Много съм впечатлен. Много бързо се справихте. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно моят доклад за Банковия съюз. Сега ще разгледаме измененията. Получихме голям брой изменения. 362 по-точно. Така че най-напред бих искал да благодаря на всички колеги за техният принос. А сега набързо ще се спра на основните теми. Разбира се, не мога да се спра на всяко изменение по-отделно. Като, разбира се, на заседанието на докладчите в Сянка тази седмица, идната седмица, ще разгледаме по-подробно всички изменения. Най-напред, е, радвам се, че по-голямата част от е, колегите са съгласни в, е, на, с обща положителна оценка за функционирането на един надзорен механизъм и единият надзорен съвет през първата година от тяхното съществуване. Разбира се, готов съм да приема различните направени предложения, особено предложенията, които подчертават необходимостта да се спазва принципа на пропорционалност, да се избегне двойното докладване, предложение да се и на госпожа Пълнова, господин Фебер, но от друга страна не мога да се съглася с искането за преразглеждането или отмяната на някои от разпоредбите, но това са теми, които ще обсъдим на по-нататъчните ни срещи. Готов съм да подчертая необходимостта от по-добра организация в контекста на ЕЦБ, но не мога да се съглася с колегите, които намекват за наличието на съществени проблеми в институционното функциониране на настоящата рамка. Всички си спомняме дебатът, който се водеше при създаването на единия надзорен механизъм. Добър пакет от изменения от Свен Гигълт относно макропотенциалната политика и оценката на риска беше представена. Като цяло ми се струва, че тези изменения са много интересни. и съм склонен да ги приема. Разбира се, не мога да кажа сега как точно, но като цяло съм съгласен с тях. А по въпроса за разделението на банките, моето предложение е да не навлизаме в подробности. Склона съм да спомена темата, макар да не го направи в страната, както е направено в изменение 141, като отбележа, че всъщност все още не се прилага функционирането на борда. По въпроса за равнището на капитализация, струва ми се, че подхода, който съм избрал е добре балансиран. От една страна се подчертава необходимостта от по-добро подобряване на качеството на количеството на капитала. От една страна и от друга страна се подчертават евентуалните краткосрочни последици и необходимостта от а, на стъп... и нуждата да има стабилен набор от правила при по-нататъчното нужда от а, капитализация. Но а, като цяло не съм съгласен да променям съществено този подход, да поема в тотално друга посока или да намаляваме акцента, който се поставя върху капитализацията, т.е. има прекалено много силна капитализация или незабавно значително увеличаване на капиталовите изисквания. Също така бих проявил предпазливост с някои от изменения, които твърдят, че европейските банки не са достатъчно добре капитализирани в сравнение с американските банки. И тук ми се струва, че има много други елементи и аз лично не мога да се съглася с тази оценка. По въпроса за възможността за, национал... за осмотрение от националните органи, имаше редица изменения, които подчертават необходимостта да се, да се подобра. Аз съм съгласен, ако искате мога да подобрим тук редакцията. А, има и някои а, изменения, които навлизат по-конкретно в процеса на консултации или някои от неговите аспекти. Трябва много внимателно да ги разгледам. Като цяло. Струва ми се, че е разумна идеята има балансиран подход към активите в областта на застраховането. И че може да се запази и отношението ни към някои видове активи, докато влезе в сила новият международен стандарт 9. В други отношения, до други елементи бих появил повече предпазливост, но като цяло бих искал отново да подчертая необходимостта да се адаптира единият набор от правила към банковият съюз, който разбира се не съществуваше, когато той беше изготвен, при изготвянето на наръчника. Съгласен съм, че трябва да се вземе предвид цялостната оценка, процеса на надзор и преред. Някои изменения засилват текста ми на някои места. Разбира се, съм гласна, че трябва да вземем правите новите приоритети за 2016 година и новите пет приоритета на един надзорен механизъм. механизъм. имаше няколко интересни предложения, включително предложението на Драги да се премине към по-европейско равнище по отношение на гарантирането на дълга на Гърция, но не съм съгласна с критиките отправени към цялостното поведение на ЕЦБ по отношение на Гърция. Аз защитавам като цяло директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, така че съм съгласен с измененията, които силно критикуват това предложение, но разбира се, трябва да разгледаме внимателно и някой от а, възможностите за промяна на рамката, без да променяме цялостният мандат и задача на а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. И стигам до два много чувствителни въпроса. Един е свързан на експозицията на държавния дълг и втората е свързан с европейската схема за гарантиране на депозити. По първата е ясно, че в Европейския парламент има диаметрално противоположни позиции, както стана ясно и до днесните изменения. Аз работя по изкопването на компромис, който вземе предвид някои от елементите са заложени в изменения 300 331 на балти, някои от измененията на госпожа Пълнова предвид дейността в момента на комитета от Пазел и доклада на петимата председатели. Признаваме, че съществува този проблем и се опитваме да намерим възможно най-балансиран подход към него. като разбира се този подход е доста по-различен от подхода в някои други изменения, които според мен са много крайни, с които аз не съм съгласен. А има и някои изменения, които се противопоставят на цялостната идея. Но се надявам, че успеем да намерим някакъв разумен компромис. По въпроса за европейската схема за гарантиране на депозитите, не смятам, че сега е момента да навлизаме в подробности. Вече се предложението беше направено, няма смисъл да обсъждаме дали трябваше да бъде направено или не. Както знаете, аз подкрепям европейската схема за гарантиране на депозитите. В някои от изменения се правят разумни предложения, като поетапен подход. Да се избяга, да се избегне те наречената морална опасност, която предлага госпожа Пълнов в някои от измененията си. Надявам се да намерим компромис, който да бъде приемлив за мнозинството от колегите. Надявам се да намерим една приемлива редакция. Като разбира се, по никакъв начин не искам да повлияем на законодателната процедура, която те първа започва и няма нужда да я обхващаме изцяло в този доклад по на Банкови съюз. Това бяха коментарите ми. Много ви благодаря за направените проекто изменения. С готовност ще ви изслушам и ще работим заедно за постигане на добри компромиси. Първо дам думата на НП. Ева, имате думата. Благодаря ви, господин председател. на НП. много ви благодаря за отличната работа по доклада. Уверени сме, че този проект доклад е добра основа за обмислене на постижението на банковия съюз до момента, както и за оценка на потенциалните последици от а, текущите реформи в банковия сектор. Както казахте, внесохме редица предложения, но аз бих искал да се спра на някои основни е, въпроси за групата на НП. Първият елемент е избягване на дублирането на данни. Смятаме, че за да функционира добре банковия съюз, трябва да се избягва ненужното бреме за компетентни национални отговори. Ето защо смятаме, че трябва да се избегне всякакво дублиране на данни. Аз, както някои от колегите ми, след които и колегата Балц, внесохме проекто изменения, в които се подчертава необходимостта да се избегне двойното докладване и докладването по няколко канала. Освен това, тъй като ние сме Европейския съюз насочен към цифрови технологии, би трябвало да настояваме на добре изградени, интелигентни информационно-технологически решения, които да отговарят на нуждите на единия надзорен механизъм. Трябва също така да се, да се подчертава добрата координация между органите на един надзорен механизъм и националните компетентни органи. Трябва също така да се гарантира, че данните могат да се предоставят чрез едно единно приложение. Следващия коментар е свързан с националните ресурси и единен надзорен механизъм. Редица от колегите от НП и аз самата не сме съгласни, че трябва да има възможност за достъп до а, национални а, източници на информация и едновременно с това до единият надзорен механизъм. Смятам, че трябва да има достъп до единия или до другото. И накрая смятаме, че трябва да се предвиди възможност за общ, за общ механизъм за намеса в крайен случай, ако всички инструменти за макропотенциален зона са успели да доведат до премахване на риска. Смятам също така, че в доклада трябва много ясно да се обясни, че тази, тези мерки трябва да бъдат фискално неутрални в срочен план, тъй като всякакви обществени средства, които се използват за тази цел, трябва да бъдат възстановени, включително и тези използвани експост, както така и трябва да има разпоредби да се избегне да наречата морална опасност. И тук стигаме до четвъртият важен за нас елемент, а именно намаляване на риска. Смятам, че това трябва да бъде по-важно от а, споделянето на риска. Европейската комисия а, настояваше двата принципа трябва да вървят ръка за ръка, но според нас Европейски парламент трябва да преизбере един по-предпазлив подход, особено относно схемата за гарантиране на депозитите. Смятаме, че подобна схема за споделяне на риска би трябвало да бъде предшествана от мерки за намаляване на риска. И няколко допълнителни коментара преди да приключа. Според нас е важно да се оцени ролята на неучастващите държави членки. Ето защо би следвало да насърчаваме по добра съгласуваност в рамките на банковият съюз, по-добра координация на националните органи в Европейския съюз, но и по-добра координация на международно равнище. Това е много важно, за да има ефективна регулаторна рамка и добър системен надзор над банките. И накрая бих искала да ви припомня, както вече вие споменахте, трябва да се разгледат резултатите от Европейската директива за гарантиране на депозитите. И затова призовавам Пасата комисия да направи подробна оценка на въздействието, след като бъде транспонирана директивата, за да се взема предвид някои от принципите, включително и принципите на, солид... на субсидиарност и пропорционалност. Това бяха коментарите, които исках да направя. С нетърпение очаквам срещата на докладчета в Сянка. Ja, liebe Kollegen, zu dem Bericht der Bankenunion 2005. Уважаеми колеги, за Банковия съюз е, много положително съм изненадана от предложенията за изменения. Не смятам, че те ще доведат до подобряване на текста. Три неща искам да споделя. Най-напред за разделянето на надзора и политиката и паричната политика при ЕЦБ. Говорим тук за китайски стени, но наистина ли има смисъл за, от издигане на такива стени и такова разделение, за което се говори? Аз не зная кой би могъл да контролира това решение. Затова предлагам и изменение ЕЦБ да предприеме, това, да предприеме оценка на това разделение от независима страна. Искам, настоявам на една, на, на една външна оценка и външен контрол. Това е залегнало в моето, моето изменение 21, а в изменение 25 моля за независим контрол. В момента знаем, че ЕЦБ определя сама своята политика, но тя не може сама да се контролира. В е, Германия не може да има сливане на изпълнителна и законодателна власт. Затова съм много за подкрепа на това изменение. На следващо място. В групата по Банковия съюз имахме обсъждане по тези предложения. Господин Гигулт направи някои предложения често нашите мнения се различават, но по отношение на капиталов, на, на увеличението на капитала сме на едно мнение, а именно а, не бива гражданите да плащат при някакви дефицити, свързани с капитала. Освен това, облигациите, как да бъдат третирани облигациите и какви да са праговите стойности при гаранциите за облигациите. Тук подкрепям предложението на госпожа Нуи. На следващо място увеличаването, поощряването на капиталите на банките, според мен тук по-скоро трябва да има гарантиране на основния капитал, а не да се поощряват банките да увеличават своя капитал. Не би трябвало рисковете да се капитализират за сметка на гражданите. Повечето от вас се застъпват за гарантиране на депозитите, Колегата Тойрер говори за това, че е, това предложение е преждевременно. Аз не смятам така. Смятам, че има място за едно предложение за гарантиране на депозитите. Особено важно това е за германските данакоплаци. Тук трябва да направя скоба и да кажа, че ЕКАРЕ по принцип е против такава една схема. Благодаря. Благодаря, господин Тойрер. От името на Силви Голар. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Силви Колар. Ще прочета това, което ми е дадено, но искам да реагирам на колежката, която говори преди мен. Аз съм направил някои изменения. В е, тези изменения аз говоря за гарантиране на депозитите при определени условия. Аз съм за една обща схема за гарантиране на е, гарантиране на депозитите, защото не смятам, че условията за това са в момента изпълнени. Госпожа Голар не може да присъства днес тук и за това се извинява. Тя иска да подчертае, че се надява на добро сътрудничество с докладчика. Има някои важни изменения, които правим. Е, механизмът за надзор, единият механизъм за надзор е много важен според нея. По принцип тя подчертава управлението на риска и комисията тук трябва да използва по-скоро регламент, а не директива като инструмент, за да се гарантира един хармонизиран банков съюз. Освен това, комисията трябва да преодолее фрагментацията на вътрешния пазар. Приветстваме е, председа... Е, желанието на председателя на ЕЦБ за по-нататъчно сътрудничество с парламента по отношение на борда за стабилност и по отношение на третия стълб EDIS за преодоляване на разнопосночността в различните банкови модели. ЕКОН се опитва да въведе основните елементи на банковия, на банковия съюз и по отношение на Европейския банков орган. Европейският банков орган играе огромна роля в а, надзора на банковата система. По отношение на АЛДЕ искам да заявя, че вероятно ще помислим за допълнителни изменения. Рина Кари. Благодаря. Най-напред благодаря за коментарите. Те са винаги много интересни да бъдат чути, а, именно а, коментарите на докладчика. А, кое има някои изменения. Аз няма да се спра на всички, но ще се спра на групите от изменения, които според мен са важни. Най-напред, Банковият съюз има за цел да защити посвети и гражданите. Идеята значи беше да се защитят гражданите от е, финансовия модел, т.е. да няма спасяване на банки за сметка на гражданите. Е, това е, си остава един от основните въпроси. Ясно е тук, че на европейско и на национално равнище се приемат мегабанките, които представляват огромен проблем. Когато имаме такива големи банки, то въпросът си остава, че те ако фалират, това ще е проблем за гражданите. Докладчикът, както разбирам, е на мнение, че би трябвало да има разделение на банковите дейности, но аз не виждам как, е, как може да се реши на практика този въпрос. Ние предлагаме оценка на, банко, на капиталовите изисквания, защото само по този начин може да се предотврати банките да тръгнат по по, по грешен път. Освен това, не би трябвало да има прак над 65 милиарда капитализация. Освен това, фонда за преструктуриране на банките. Той не би трябвало да бъде финансиран чрез данъци. И на следващо място е конфликт на интереси. Трябва да няма конфликт на интереси сред персонала на ЕЦБ. И е, за нас е много важно да бъдат осветлени тези интереси. Надявам се да, надявам се да намерим един добър модел за осветляване на тези интереси. Благодаря. Свен Гиголт има думата. Благодаря. Най-напред към докладчика. Благодаря за неговото обобщение и за неговите изменения, които целят укрепена пропорционалност и които се опитват да преодолеят слабостите в макропроденциалния надзор при банките. Освен това, искам да се спра и на някои от разликите. Най-напред виждам разделение в социалистическия лагер Говори се от една страна за, по-високи, за по-висок капитал. Това по принцип в средносрочна перспектива не е проблем за, за кредитите. От друга страна искам да направя препратка към измененията на Ферера и, и Переш, защото, които казват, че ако капиталите са прекалено завишени, това ще доведе до проблеми в кредитната дейност, кредиторската дейност на банките. Според мен, кредитите не, подчет... не подлежат на регулиране от банковия съюз. Това са две различни неща. Финансовата стабилност не би трябвало да противоречи на макроекономическата динамика. Ние трябва да създадем макроекономическа динамика и би трябвало да се обявим за увеличаване на нивата на капитал. Това е необходимо за защита на данъкоплатците. А, но не съм съгласен с следното, и това трябва да го кажа съвсем ясно на госпожа фон Шторх. Това, което не е приемливо, е да се споделя властта и да се взимат решения на европейско равнище едновременно. Е, това е много избирателен подход от, ваш, от, от ваша страна да няма солидарност между държавите членки и да не се поема съответна отговорност за банковите решения. Когато ние взимаме общи решения за банковия надзор, то тогава трябва да имаме и обща отговорност. Не може да има избирателен подход тук. Това не е честно по отношение на някои държави членки, които споделят а, споделят отговорността при вземане на общи решения в рамките на Банковия съюз. На следващо място, вие казахте, че не искате да спрете целият процес. Това е разбираемо, но би трябвало да имаме ясна методология тук. Въпросът е дали ЕЦБ, когато те задават правила, създават правила, те да има по-малко отговорност, отколкото европейските законодатели. Ние в Европа говорим за по-добро управление и законотворчество. И правим първа версия, след това провеждаме консултации, след това имаме обобщение на консултациите и след това ЕЦБ взема решение. Естествено, ЕЦБ е независима но когато става дума за структурата на съставане на законотворчеството, трябва да се подчертае, че, те, че стандартите в финансовия сектор трябва да са на нивото на стандартите в други сектори. Аз се застъпвам за принципите на по-добро законотворчество и би било хубаво ЕЦБ да се адаптира към нивото на стандартите в други области, защото така ще, е, своята, ще утвърди своята репутация. Аз съм малко чуден от ня... някои от стандартите за банковия съюз. Е, и от някои от изказванията, а именно, че банковия съюз принася в жертва южните държави чрез ниските лихви. Това е критика на банковия, критика на банковия съюз, критика, която иска да покаже, че Италия и други държави са жертва на банковия съюз. Това са популистски дебати. Не би трябвало нашия дебат да се движи на това равнище. Банковият съюз е огромен напредък. Става дума тук за надзор на финансовия сектор и не би трябвало да се подвеждаме по изказвания на движението на петте звезди. Господин Вали има думата. INI report che благодаря ви, господин председател. Вие сте докладчик по настоящия доклад. Когато говорим за банковия съюз, не може да пренебрегваме и кризата на економическия и паричен съюз. Когато говорим за банков съюз, е необходимо също да отчетем поредица от други фактори – то са предложения са направени в настоящия доклад И това е важно, защото в настоящия момент трябва да не затваряме очите си, а да предложим някаква альтернатива. Банковия съюз е изключително крехък. Всички видяхме, че първия стълб надзора е слаб Същото се отнася и до а, прегледа и измененията, които внесоха социалистите. А, необходимо е да се отчитат всички аспекти. Много от банковите институции работят с а, деривати, като немските банкови институции заради регионалната система остават отвъд надзора. И ми е любопитно да чуя какво мисли господин Гиголът по въпроса. А относно и оздравителен фонд, също съм доста скептичен, защото дори и втория стълб е в криза. Не може с единен фонд да се гарантира всичко. 500 милиарда за 8 години са недостатъчни. Една малка криза постави под въпрос цялата тази огромна система, която създадохте. Така че доста критики могат да бъдат правени относно стабилността на системата. Следващия стълб единната гаранция. Необходимо е да направим така, че всички централни банки да могат да бъдат гарант от последна инстанция. Не може да действаме както винаги, а именно да смятаме, че данокоплаците са гарантите. Не. Централните банки на държавите членки трябва да бъдат гаранти на влоговете защото в противен случай ще се сблъскваме с поредната безотговорност на банковите институции. Винаги ще търсим виновните, а виновните ще са тези, които са възприели тези погрешни правила. Благодаря. Oui, euh, j'ai pas, j'avais pas prévu d'intervenir, mais euh, en écoutant. Господин Моно. Внимателно изслушах колегите и ми се струва, че а, така в доста авантюристичен стил обсъждаме банковия съюз. Господин Готери, съвсем наскоро видяхме какъв беше резултата във вашата държава и в крайна сметка рано или късно кризата ще ни удари и много малко от нас ще могат да се съвземат. Uh, Благодаря ви. Моля всички от сега нататък да се придържат към изказване от една минута. Пабло. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви благодаря за работата по настоящия доклад. Изменението, което внесох по доклада, се отнасят до третия стълб на Банковия съюз. Явно е, че банков съюз, състоящ се от два стълба, е несъвършен. Затова е важно да създадем и трети стълб. И в това отношение приветствам предложението на комисията. Трябва да бъдем разумни и да бъдем реалисти. Някои държави членки и някои колеги е, не винаги е, желаят да действат към обединяването на риска, но това е правилното решение. Не съм сигурен, господин. Сигурен съм, господин председател, че вие ще успеете да ги убедите, тези, които се противят. Госпожа Берес, благодаря господин председател, благодаря ви за настоящата дискусия и за доклада, който е в неговата основа. Във връзка с с надзорния механизъм изключително е важно да може да се взема бързо решение. Не в този доклад ще може да уредим основните въпроси. Никой не може да разбере какво имаше предвид господин Гигот. Не може да говорим за банков съюз без да споменаваме липсващия стълб – Именно там идва този дисбаланс между севера и юга. Затова стигаме до задънена улица. Смятам, че бихте могли Удивена съм от това, че не отделяме достатъчно време да направим оценка на въздействието. А да не направим оценка на въздействието означава да дадем аргументи на пазарните оператори за това, че сме възприели лоши, лошо законодателство за инвестициите. Смятам, че последствията, които пораждат нашите действия в това отношение, трябва да бъдат равни на последствията във всички други области. Следващия оратор, госпожа Ферейра. Няколко неща, господин председател. Противоречието между искането на допълнителен капитал, упоменато от Свен Гигот, което от своя страна подчертава необходимостта от макроекономически анализ. Доста е бавна общата економика в някои държави. Ако искаме увеличен капитал при положение, че самите банкови институции са уязвими, то тогава ще се стигне до дисбаланс, защото цената на капитала ще се повиши, защото риска от инвестиции – в тези банкови институции се счита за прекомерно голям. Та въпросът тук не е да или не. Всичко е свързано с обмислянето на детайлите. На следващо място някои въпроси поставиха под въпрос гарантирането на депозитите. Малко е късничко, защото вече навлязохме в процедурата, вече имаме три стълба, още от самото начало ги създадохме, когато говорим за контрол на риска, винаги действаме чрез единия процедурен правилник и единия механизъм. Имаме едни и същи правила, един и същи оздравителен механизъм, което означава, че трябва да имаме една и съща гаранция на влоговете. Моля ви, не забравяйте, че се опитваме да копираме FDIC, системата на САЩ, където за гарант имаме Федералния резерв. 250 хиляди долара е гаранцията на всеки вложител. Това е в основата на системата. Моля, не забравяйте тази основа при следващите дискусии. Благодаря ви и сега да чуем последния оратор за една минута. Да, господин председател, не се е, притеснявайте, ще се пиша в нея, казва господин Вейсакър. Има очевидно противоречие, това посочено от Свен Гиголт. За да спестия време, ще ви прочета изменението с това противоречие. Това е по параграф 12, където се казва, че увеличените капиталови изисквания трябва да бъдат постигнати, като се а, постигне добра отчетност. По този начин ще има постепенно въвеждане на капиталовите изисквания, като се свеждат до минимум е, влоговете. Не виждам никакво противоречие тук аз. А, може би трябва по-внимателно да а, прочетем текста, а, за да видим откъде идва това противоречие. Господин Галтиери. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Внимателно ще помисля върху всичко, което казахте. Ще прочета измененията ви. Съвсем накратко бих искал да кажа, че споделям по-голямата част от казаното от госпожа Ева Паунова. Докладването IT, да, съгласен съм с казаното от вас В две отношения обаче отчасти не мога да се съглася. Мисля, че становището на Екофин е ясно. Имаме график, който е одобрен от съвета, така че относно фронтлоудинга може и да не сме съгласни, но не може да поставяме под въпрос а, графика. Това би било неуместно, тъй като имаме съгласие в това отношение относно е, споделянето на риска. Много е важно да вземаме предвид всичко. Единия е, оздравителен механизъм, както и увеличените капиталови изисквания и база от трима за цел да се намали риска. Не може сега да кажем да забравим всичко, И нека да обединим всичко. Не това е целта. Банковия съюз има за цел да се намали риска. Третия стълб има за цел постепенно споделяне на риска. Не смятам, че описахте правилно действителността, като споменахте, необходимостта от допълнително намаляване на риска, И в това отношение навлизаме в дискусията за суверенния дълг. Някои от внесените изменения вземат предвид работата на комисията от Базел – както и доклада на Европейския съвет за системен риск. И смятам, че бихме могли да се споразумеем за текст, за По схемата за гарантиране за депозитите смятам, че можем да се съгласим. доста от въпросите бихме могли да постигнем компромиси. Имаше някои добри изменения връзка с подкрепата на МСП. Подкрепям тези изменения. Има и други, разбира се, изменения. Забравих да спомена доброто изменение на Силви Голард за международния, международните форуми и балансирания подход в това отношение. И накрая относно капитала. Трябва да бъдем точни в изказа. Виждам в текста, че се казва, че е от съществено значение да се увеличи капиталовото изискване, което няма да се отрази на отпускането на кредити. Ако кажем, че този механизъм е погрешен, и ако кажем, че няма достатъчно капитал в банковите институции, аз не мога да се съглася, защото смятам, че това не е вярно. Доста въпроси остават за обсъждане, но съм сигурен, че ще стигнем до разумен компромис. От една страна имаме правилника, конкретни изисквания, капиталови изисквания за банковите институции от една страна, а от друга страна трябва да помислим за краткосрочните последствия от увеличените капиталови изисквания. Същевременно трябва да признаем възможността на високо капитализираните банки да се справят по новите стандарти. Благодаря на всички ви. На 25 януари ще гласуваме доклада, като в среда ще проведем първата среща на докладчиците в Сянка. С това приключваме а, срещата на ЕКОН. Следващата е на 25 след обед. Сега прекъсвам сме за кратко и продължаваме с съвместната а, среща, на която ще присъства и комисаря Московис.